Dear colleagues, it is uh, time to start. И вече е време да започваме. С удоволствие бих искал да приветствам всички вас на публичното изслужване по тази важна тема за тестовете за е, реално измерване на емисиите от автомобили. Имаме всъщност изтъкнати гости днес, които представляват сектора, индустрията, както и гражданското общество. И те ще ни предоставят различни гледни точки по тази тема. Различни технически въпроси, политически въпроси. Ще разделим дискусията на а, две части. Първата част ще слушаме а, нашите гости, които ще ни запознаят с актуалната ситуация относно а, този вид тестове, а във втората част а, нашите гости ще ни запознаят с различни проблеми и гледни точки. Съответно, членовете на парламента могат да задават въпроси с вдигане на ръка, като аз предлагам също времено да се спазва и а, ограничено време. 10 минути за една презентация, след това всеки заявява въпрос с вдигане на ръка. И съответно тези въпроси могат да бъдат зададени по първата част на изслушването, както и по втората част. Нашата комисия играе много важна роля, що се отнася до разглеждането на двата останали законодателни пакета. И членовете на нашата комисия, разбира се, е, ангажирано ще участват е, и участват в е, преговорите по директивата за намаление на емисиите. И разбира се, ние се надяваме да дадем своя принос и конкретно по тази тема за провеждането на тестовете ще дам думата на нашия първи е, гост, който ще ни запознае с а, е, своята гледна точка относно тестовете за емисиите. Алуис Красенбринг е а, е, директор на звеното по устойчив транспорт от съвместния център за изследвания. Имате думата. Уважаеми госпожи и господа, Господин председател, благодаря, че ни поканихте на това изслушване по изключително специализираните аспекти във връзка с емисии превозни средства в реални условия. Тук съм като представител на съвместния изследователски е, център, Института по енергетика и транспорт. Аз съм в транспортното звено и ръководител на този отдел. винаги има затруднения с техниката. Ние сме техническата специализирана служба на Европейската комисия и подмагаме комисията при разработването на различните политики. Освен това работим и за международни организации, що се отнася различните норми в областта на транспортния сектор. Има 7 института, които, както виждате, са разположени на картата на пет различни места в Европа и централата ни е тук в Брюксел. We, um, are not, we are not responding only to requests uh, from the ние не само отговаряме на исканията на Генерална дирекция транспорт е, в е, Европейската комисия енергетика, но също така работим в е, цялата област научно-изследователска, отрасъл промишленост, производители, за да можем да включим най-широк кръг заинтересовани страни в нашата работа. Съвместният изследователски център допринася изключително много за разработването на законодателството в Европейския съюз. Вече 15 години, особено моето звено, работим в областта на всички транспортни сектори, автомобили, мотори, тежкотоварни машини, извънпътна подвижна техника, процедури за изпробваме Подкрепяме също така разработването на различните машини и инструменти, които са необходими за тестването на автомобилите и естествено работим по отношение предлагане на е, добри практики, разработване на нови технологии, особено що се отнася е, изпробването е, в реални условия. Нашите учени са световно известни особено лабораторията, която работи в Штатите, в Япония, под ръководството специално на в Япония и на японското правителство. Моля да ме извините за това, което виждате сега на екрана. Много дребни са буквите, но това обобщава на практика нашата работа в отделните сектори пътнически автомобили, лекотоварни, мотори, тежкотоварни превозни средства и извънпътна техника, както и горивото. Е, важно е не само е, да обърне внимание на превозните средства, но и на горивото, онова, което е необходимо за движението на превозните средства, също така и на емисиите, които се отделят. В този смисъл ние подпомагаме работата и на Генерална дирекция Климат що се отнася до емисиите от пътнически автомобили и целият цикъл за тестване и изпробване. Така че виждате в колонките на екрана подробно описана основни аспекти от нашата дейност. Оценката на а, въглероден диоксид, емисии, също така а, тежкотоварни автомобили, специално внимание обръщаме на това. След това виждате вела със съответните номера 1, 2, 3 до 7. Това са нашите отделни лаборатории, които работят по различни аспекти във връзка с изпробването на електромагнетичното съответствие на машините със съответните изисквания. И това е съкръщението ВЕЛА от 1 до 7. 8-9. Каква е предисторията на тестовете? Започнахме работа 2004 в тежкотоварните автомобили, измерване на различните системи, наречени ПЕМС, това са преносимите системи за измерване на емисии. Ние черпихме опит от целия отрасъл, измервахме всички отделни представители на тежкотоварни автомобили, тирове, камиони, емисиите им измервахме. Това беше основата на нашата работа. И работата се извършва възоснова на регламента от 2011 година, номер 582. Така че относително лесно, мога да кажа, се работи с тежкотоварните товарните автомобили, но 2007 година започнахме да работим по нещо по-трудно – пътническите превозни средства. Първо започнахме с а, микробусите, защото наистина може да си представите, че по-трудно е да се постави оборудването в по-малките пътнически автомобили, затова започнахме с бусовете. 2008 година използвахме същото оборудване и за извънпътната подвижна техника по искане на Генерална дирекция предприятие. Искахме да приложим и приложихме също методология, която използвахме за тежкотоварните превозни средства. Миналата година, 2015, вече започнахме да използваме преносимите мини-системи на мотори и на екрана в средата виждате този офроуд автомобил, превозно средство. По същия начин работим и с подобни превозни средства, за да извършваме съответното измерване. В задната част на автомобила виждате устройството. Самата история на изпробването и тестовете – Започнахме 2007 година най-напред с, както казах, е, минибусите, след това преминахме с пътнически автомобили. 2007 година се опитахме да проверим дали е възможно да използваме сходна методология, подобна на тази, която сме използвали при тежкотоварните автомобили – и на леките пътнически автомобили, за да можем да измерваме емисиите в реални условия. Доста трудно успяхме да осъществим това практически. Търсихме много решения е, на по-малките проблеми, как точно да закрепим оборудването, без да създаваме допълнителни проблеми и да можем да и измерваме коректно. Разбира се, тук става въпроси за сигурност и безопасност – и технологично решение, за да се вкарат изгорелите газове в оборудването, а не да излизат от ауспуха. Ние подпрахме на случайен принцип, сключихме договор с 12 видове автомобили, 6 от тях дизелови, а други 6 на бензин за да можем да видим какъв е процентът на подобрение по отношение на лабораторните изследвания и измерванията, които се извършват в реални условия, доколко те се доближават като качество на резултатите. След това, виждате, януари месец получихме първите резултати, имахме известен проблем с е, дизеловите двигатели, азотните ок окиси. 2011 е, година започна една специализирана група измерване емисии и превозни средства в реални условия. Това е моята работна група. 2011-2012 направихме оценка на процедури е, с е, случайен принцип на избиране на автомобилите, ПЕМ, след това моделиране и продължихме оценката на измерването на емисии 2013 и 2014 година. Вече центърът продължи да разработва процедурите е, във връзка с използването на мобилните а, е, системи за измерване. По-рано представих конкретно по-общо резултатите. Отново трудно виждате, разбира се, на екрана а, е, тази таблица отляво надясно Евро 3, Евро 4, Евро 5 в тази последователност, Евро 6 е, в крайно дясна позиция. Е, само една седмица измервания сме правили по това до сега. И виждате, червените стълбове всъщност показват къде е лимита на емисиите, а пък показанията са над тези емисии. Изследвани са автомобили, офроуд, дизел, бензинови двигатели, автомобили на газ и виждате всъщност как Двигателите на бензин са под лимита, а проблема очевидно е с дизеловите автомобили. Разбирам, че времето за изказване е, ми изтече. Къде се намираме сега? Май 2015 година, първия пакет оценка, втория пакет 2015 през месец октомври а, анализ а, на резултатите продължават относно съответствията с изискванията. Системите са разработени, усъвършенствани. Виждате колко са обемни в началото, в ляво на екрана, а в дясно вече виждате малките мобилни устройства. Какво ще се случи в бъдеще? Още два пакета трябва да излязат 2016 година при студен двигател. След това хибридни автомобили. Измерване на частици, а четвъртия пакет е, дефиниции и съответствия. 2016-17 година предвиждаме да направим оценки и на процедурите. Това е един пример, на, с който можем да покажем как работим в нашия изследователски център, частици, брои, тестове, резултати. Всичко това извършваме, сравняваме резултатите от различни е, автомобили, работещи с различни двигатели, използваме преносимото оборудване, сравняваме с резултатите извършени в лаборатории и лабораторни изследвания и всички резултати трябва да бъдат внимателно е, анализирани. Благодаря за вашето внимание. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Thank you very much. And now... Много ви благодаря. А сега непосредствено давам думата на господин Йорген Реш, който е изпълнителен директор на Германската помощ за развитие. Малко трудно произнасям думата и наименованието, простете ме. Моля ви, Господин Реш, е, обърнете внимание на времето. Да, благодаря ви. Първо искам да благодаря за тази възможност е, да говоря днес сред вас. Благодаря сърдечно за поканата. Нашата организация Германската помощ за околната среда е, е средно голяма потребителска организация в Германия. Нашите служители са 80. Ние сме национален член на Европейската служба за транспорт и околна среда. От доста години работим именно по темата за пречистване на изгорелите газове от пътно-транспортни средства. И разбира се, скандалът с дизела, аз не казвам умишлено скандала с ФАВ, но говоря, Volkswagen, но говоря нали, за скандала с дизелите. Това за нас изобщо не беше е, никаква изненада. Още през 2007 година ние излязохме с информация, че автомобилната индустрия наистина използва различни трикове по отношение на тестовете и то, когато става въпрос за измервания в лабораторията. И ние от тогава наистина обръщаме внимание, че всъщност тези а, умишлени корекции са се увеличили. Например, на 11 февруари 2011 година, точно казано преди 5 години, една седмица, нашата организация информира Германското министерство за транспорта и то много обстойно какви са измерванията, които се правят, например, за Volkswagen Passat Euro 6, и че именно се използват нелегални, неправомерни средства, за да се спазят изискванията за стойностите за въглеродните окиси, азотните окиси. Като разбира се, тези трикове изобщо не са минали в, в САЩ. За съжаление обаче от, в Германия нямаше разследване. Мога да ви информирам, че 6 до 7 пъти са по-високи стойностите на азотните окиси от предписаните граници и е, особено в големите градове, разбира се, забелязва наистина а, а, това покачване. И през последните месеци нашата организация проведе различни измервания на оп, различни модели, като Opel, Zafira, Mercedes е, клас е, C, Renault Espace, BMW 1, както и Fiat 500. General Motors и Nissan също участваха. Рено и Fiat, както и германските е, автомобилопроизводители е, Opel, е, BMW и Mercedes. Та, с нашите тестове ние показахме, че 25 пъти и повече са отклоненията. И кое е обяснението за това? Именно, че се използват ем, уреди, устройства за коригиране. Германската федерална служба за ПТС не направи никакви проверки и Volkswagen Amarok, разбира се, сега оборудван с нов софтуер. Сега той на 100 км всъщност азотните емисии са много по-високи. И въпросът е тук как Европа ще отговори на целият този всеобхватен дизел скандал. За съжаление, компетентните органи отказват да се запознаят сериозно с тези резултати и нашата организация ние трябваше всъщност да направи някои проверки в Швейцария, която не е член на Европейския съюз, защото не само в Германия, но и в други държави членки, за съжаление, всъщност различни технически служби отказват да правят тестове за нас. Даже още миналата седмица всъщност не получихме поредния отказ и за щастие в, Швай, в Швейцария ние успяхме да намерим партньори. И от доста време ние предоставяме нашите измервания на, на, Германското федерално правителство. Тези резултати са действително много сериозно обезпокоителни. А именно става въпрос за тежки нарушения, които се дължат единствено и само на а, въпросните коригиращи устройства, което означава, че подобни коригиращи устройства се използват все повече и повече от а, автомобилните а, производители. Имаме различни е, случаи. Например, при плюс 10 градуса и по-малко е, не се правят измерванията, за да се е, е, предпазва е, двигателя. От друга страна, съвсем накратко ще спомена, съществува един друг проблем. В големите градове в Германия, както и в други държави членки, е, емисиите на азотните окиси са толкова високи, както и на въглеродния окис, че те на, на, съществуват над 10 000 смъртни случая, както и заболявания. Тоест проблемът е много сериозен и трябва да се търсят решения. В Германия, например, ние се опитваме а, а, да работим с а, различни градове, където а, наистина тези стойности са толкова високи, че ние предлагаме дори забрана на използването на дизеловите автомобили, като например в Висбаден и други градове. Тук ние сме направили измервания на е спас. Ние два пъти сме направили измервания на европейския цикъл. Горната графика с, на студен двигател, долната графика е непосредствено след това, когато двигателят е леко загрят, с една кратка пауза. Но колата просто не е разпознала а, а, тестването. И виждате всъщност как се движат а, емисии, азотните окиси. Тук виждаме какво се случва, когато автомобила разпознава е, устройството за измерване. Тоест, имаме същите е, условия, външна температура и така нататък. Всички условия за измерванията са различни, са еднакви, извинете, но автомобилът разпознава всъщност в определени случаи измерването и в други случаи не. Тоест, за нас това е ясен случай на измама. Това е умишлена измама. И последствията са стотици хиляди заболели, както и а, стотици а, хиляди а, пътнотранспортни происшествия. Един друг пример с германска, германски автомобил. Това е измерване, което в момента резултатите от него, разбира се, доста е, разбудиха е, духовете. Виждате сините и жълтите а, точки. Това са постоянни критерии, като постоянна скорост и така нататък. Те са измервани и на улицата. Единствената разлика е, че всъщност температурата беше от 7 до 10 градуса. Беше поръчка на Холандското Министерство на транспорта. И ние от, установихме доста големи различия и вече Мерцедес дори е, признаха, че всъщност при минус 10 градуса, всъщност системите за измервания се самоизключват и за нас това е също а, умишлено телесно а, умишлена телесна повреда. И разбира се, ние се опитваме да представим съвсем ясно нашата критика, нашите резултати, защото според нас граничните стойности всъщност са доста отслабани. От септември, до септември 2011 година според нас не би следвало да се превишават вече поставените граници, а от, до 2021 година трябва превишаването да стигне до 50%. Тези коригиращи устройства би следвало да бъдат забранени. Освен това, трябва да се приложат и други критерии при измерванията, които към момента не са включени, например тежест в автомобила или ускоряване на ускорение. И за нас е много важно наистина тези критерии също да бъдат включени в а, а, измерванията. Ние съответно предлагаме да се е, подобри системата за измерване на реалните емисии. Би следвало да се направят корекции на тези е, решения. И тези е, граници, стойности, гранични стойности трябва наистина едно към едно да се спазват от 2000, до 2017 година. Т.е. да се вземат нормалните температури, а именно от минус 7 до 35 градуса и това да се предвиди в самите измервания и това чухме от преждеговорищия, че всъщност трябва да се включи и студения стат, когато моторът е, е студен и когато имаме голяма тежест в автомобила. И съответно трябва самите тестове да бъдат развивани. Много важно е да се поучим от щатите. Съвсем накратко ще се спра на този въпрос. Организацията за защита на потребителите Consumer Watchdog успя да представи 900 000 потребители, които са направили колективен иск спрямо Kia и Hyundai а, и съответно са принудили из, изготвянето на допълнителни тестове, което е довело до а, забрани. Днес а, се измерват, а, продължи, разбира се, много голям брой а, а, автомобили и а, тестовете за реалните емисии а, всъщност са допълнени с определен допълнителен а, софтуер – който разпознава коригиращите устройства. Именно един трети допълнителен тест се прави там. Тоест, е, според мотото, да, ние правим тестове измервания, но не казваме как ги е, извършваме. Тоест, това, е, е, е, това са е, тестове с изненадващ ефект, т.е. там се е, измерва също така емисиите, при ускорение и така нататък. Разбира се, ние имаме сме изготвили е, редица нови предложения за подобряване на системата. Разбира се, сега няма да ги се спра на тях, тъй като времето ми е ограничено. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря ви. И мога да уверя колегите, че ще разпространим сред членовете на нашата комисия е, текстовете на докладите, които изслушваме, които изслушахме до сега. Е, сега да видим гледната точка на заинтересованите страни от отрасала. И ще дам думата веднага на Дирк Бостел, изпълнителен директор, Асоциация за контрол на емисиите чрез е, катализатори, конвертори. Заповядайте и моля да се придържате към времевия регламент от 10 на минути. Благодаря, господин председател. Нямам нищо, което мога да ви покажа на екрана, но може да се отправите към нашата страница в интернет – aecc.eu, където има доста материали. И така, госпожи и господа, уважаеми депутати, благодаря на организаторите на Комисията за околната среда на Европейския парламент за възможността, която ми се дава да споделя с вас гледната точка на производителите на устройства за контрол върху емисиите на катализатори. Нашата асоциация е международна, неправителствена, научна организация измежду европе... на, европейски дружества, които се занимават с научно-изследователска и развойна дейност на катализатори и филтри за контрол на вредните емисии от подвижни източници, в това число пътнически автомобили и лекотоварни автомобили. Нашият опит датира още от самото въвеждане на регламентирането на тази област. Наши членове, например, са изработвали и продавали дизелови филтри на частици от години и години насам, които дават възможност на производителите на дизелови двигатели да контролират емисиите на твърди частици още от 2000-та година, през 2009 година, благодарение на наши устройства, е, бе постигнато съответствие с стандарта Евро 5. А, също така е, нашите членове изработват е, катализатори и филтри за азотни окиси и нашите устройства вече функционират в автомобилите с дизелови двигатели от стандарта Евро 6 нататък. Като, разбира се, това се съчетава с усъвършенстване на двигателя. To further limit engine out NOx emissions. ACC believes that the agreed RDE legislation, uh, the agreed legislation so far, the second package, ние е, е, сме на мнение, че най-новото законодателство, което в момента се работи, е важно за преодоляване на несъответствието между резултатите е, в стационарен и в е, реален експлуатационен режим, за да се подобри качеството на атмосферния въздух за европейските граждани, като разбира се, производителите на автомобили следва да съчетават мерки за усъвършенстване на горивните е, инсталации от двигателите с мерки за филтриране на емисиите. Нашата асоциация активно участва в е, работата на работната група на комисията по е, изпитания на емисиите в реални експлуатационни условия. Миналата година ние проведохме два теста е, по новата процедура. В първия случай системата за контрол на емисиите на дизелово устройство – е, бе рекаблибрирана от независим е, институт и се оказа, че реалните емисии са с 3,4 пъти по-високи от, е, от одобрените. Рекалибрирането на системата performed. This approach reduced average real driving NOx emissions down to 100. Ами, даде, даде възможност да се намалят емисиите на азотен окис е, под е, е, пределната допустима стойност. Като разбира се, друг, другите е, замърсители остават в нормата при, в реални експлуатационни условия. Впоследствие е, е, поръчахме втора изпитателна програма. Е, за изследване на реални автомобили в пазарна експлоатация. И след като в устройството е, бе инсталиран, в, в, в двигателя бе е, е, инсталиран катализатор, резултатите бяха красноречиви. Diesel rental car in a fresh state showed NOx emissions of 1.4 times Извиняваме се, ораторът чете строго технически текст с много съкръщения и терминология от най-разнообразни области, която просто не може да се преведе в реално време. Ще се опитаме. Следва да отбележим, че е, посочените резултати от изпитанията не могат да се разглеждат като представителни за е, е, основния парк двигатели, съобразени с стандарта Евро 6. Фактически основаваме се на най-добрата налична технология. Разбира се, е, е, ние предвиждаме по-нататъчно развитие и усъвършенстване в отрасъл на каталитичните е, конвертори, като то съчетание с изпитанията в реални експлуатационни условия, мисля, ще можем да постигнем съответствие с пределно допустимите стойности. Имайки предвид, че до сега всяко ново поколение е, на технологията поевтинява е, и оптимизира показателите си, мисля, можем да бъдем оптимисти. Ние приветстваме гласуването на Европейския парламент на 3 февруари е, за един реалистичен подход от 2017-2020 година нататък е, така че най-добрата налична технология да се разпространява по-безпрепятствено. Асоциацията ни е, е решена все така да допринася е, за усъвършенстването на нормативната уредба, това число поредните законодателни пакети, трети и четвърти, които те първа ще се разработват през тази година асоциацията ни възнамерява все така да участва в анализа и на реални емисии при експлуатационни условия с бордови измерителни уреди. Разбира се, нашата асоциация е готова да предостави експертния си потенциал за законодателната, за нуждите на законодателната дейност на парламента. Наред с работата, която вече работим по азотните окиси от дизелови двигатели, е, ние се стремим е, да се включим и в дискусията е, по емисиите на свръх дребни частици при реални експлуатационни условия. Като а, има вече сведения, че реалните емисии на а, микрочастици всъщност а, могат да се окажат далеч по-високи от а, показанията при стационарни условия. Има трайни технологични условия за контролиране на а, микрочастиците, Миналата година ние оценихме експлуатационните характеристики на първия пътнически автомобил, който е екипиран с два филтъра за фини частици и може да се каже, че наличната технология е сред най-ефикасните за постигането на тази цел при различни експлуатационни условия. А, ние наскоро започнахме една нова изпитателна програма, за оценка на е, такива е, устройства в реални експлуатационни условия, като се сравняват, разбира се, при аналогичен, аналогичен експлуатационен режим автомобили с е, филтър и без филтър. Благодарение на, мисля, резултатите, които ще покаже тези изпитания, ще допринесем, надявам се, за едно по-добро регулиране по третия автомобилен пакет. И така, мисля, убеждавам ви чрез това свое изложение, че както до сега, в продължение вече на, на 15 години, така и за напред е, ние, е, нашата асоциация, ще бъде активен участник в усилията за намаляване на вредните емисии от автомобилния транспорт. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much for your presentation. Благодаря ви за експозето, за доклада. Сега ще дам думата на господин Ерик Джонет, генерален секретар на Европейската асоциация на автомобилостроителите. Благодаря, господин председател. Мисля, че имаме диапозитиви на екрана уважаеми госпожи и господа депутати. Асея е, обхваща е, десетки водещи е, производители от цял свят на автомобили и камиони. И до е, нас е голямо удоволствие, че можем да се включим в днешния разговор по една доста разгорещена дискусия. Знаете как, колко разгорещена става тя е, е, след е, скандала в Volkswagen, но при това трябва да се разграничават нещата. В Volkswagen е, имаме реално нарушаване на действащата уредба от една страна. И да видим какво, какво прави останалата част от отрасъла. Така, от наша гледна точка, е, целият този разговор е, ни навежда на задълбочен размисъл, очевидно. Важно е ние като отрасъл да извлечем полуки и а, да се движим напред, а, решавайки проблемите. Едно от нещата, които определено можем да вършим по-добре, даваме си сметка за това, е да общуваме и взаимодействаме с останалите заинтересовани страни в отрасъла далеч по-добре, отколкото до сега, за да видим как можем да съчетаем технически възможното с потребното за удовлетворяване на все по-високите екологични стандарти. Втората полука, която без съмнение е на лице, е, че движики се напред – следва все така да насочваме вниманието върху непротиворечивостта, е, последователността на уредбата на, експлуатация, на експлуатацията на, вли, на двигателите с вътрешно е, горене. До сега е, до голяма степен разговорите за ограничаване на емисиите с оглед изменението на климата пренебрегват въпроса за качеството на въздуха, качеството на атмосферния въздух. А това са две успоредни направления и трябва да се работи по решения, които да са непротиворечиви по отношение на едното и на другото, а да допълват двете усилия. И на трето място, разбира се, е, нововведенията, техническите, научно-техническия прогрес винаги ще се движи по-бързо от нормативната уредба. Нормативната уредба винаги ще трябва да се адаптира към новата техническа реалност. И разбира се да се съобразява с възможностите едно, е, е, една или друга сфера да бъде изчерпателно регламентирана. Това е известно, ние си даваме сметка като отрасъл, от известно време е, измерваме емисиите в съответствие с действащата нормативна уредба и методиката за извършване на изпитанията, наложена от действащото законодателство. Методология, която даваме си сметка, това е известно, е напълно морално устаряла. От 90-те години насам, основаваща се на технология, която е, е текущо постижение още през 80-те години. Следователно не може да се говори за придобиване на реална представа за емисиите в реални експлуатационни условия – И още повече няма еднообразен подход, е, е, има, има различни методики на, на провеждане на тестовете и е, хаосът ще расте и ще, и, и, и ще продължава, докато не се уеднакви режима, докато не се въведе навсякъде задължително теста при реални експлуатационни условия. Първа стъпка, втора стъпка така че да премахнем несъответствието, което е факт по-настоящем, между изпитанията, между показанията в лаборатория и показанията на път. Защо са необходими нови е, методики? Е, вече, вече казах, е, метода, който в момента е разпространен е отдавна устарял. Трябва да се примине към новите, новите тестове, е, известни под съкръщението WLTP, е, става въпрос за изпитания на е, лекотоварни автомобили. Нова методика, която е далеч по-строга, прочим, както в лабораторни условия, така и в реални. Разбира се, това, което предстои, Разбира се, е въвеждането на тестове в реални експлуатационни условия. Ние приветстваме тези намерения и се надяваме е, това да стане реално колкото се може по-скоро. Е, разбира се, е, трябва е, да си даваме сметка, че за сега са разработени, всъщност съгласувани са само две стъпки от процеса. Липсват още две. В, в, този, е, в тази методика на е, изпитания в реални експлуатационни условия. Комисията разделя нещата фактически на четири етапа. Два етапа са съгласувани. Имаме два пакета, ако щете. Необходимо е да бъдат приети още два Нали, в първия и втория пакет е, вниманието бе насочено към пътническите е, е, автомобили, третата стъпка към лекотоварните и четвъртата или четвъртия пакет към изпитанията в реални експлуатационни условия. Всичко това, разбира се, ще означава предизвикателства за нас, като автомобилостроители. И технически, и финансови. Ние сме готови да се нагърбим с тези предизвикателства, ще трябва да се актуализира софтуер и хардуер, е, да се е, въведат е, технически решения за контрол на емисиите на азотни окиси от последно поколение. Това вече се работи, но, но не от всички. Ще трябва да се измени конструкцията на, на, на, на автомобила, а, с допълнителен резервуар за добавки към а, горивото. И освен това ще трябва да инвестираме в тази, виждате на, на, на екрана, синя инфраструктура за зареждане на автомобилите с гориво. Това, това е въпрос на, на бъдещето. И разбира се, е, те, те първо ще се разработи нова преносима измерителна система, както виждате, за е, изпитания на пътя. Значи, е, е, нова, нова най-съвършена технология и Европа в това отношение води в световен мащаб, но разбира се, все още се учим Като си даваме сметка, че е, измерителната апаратура, с която, се, с която разполагаме днес, не е, не е достатъчно, не е на 100% надежна. Ето защо трябва да пристъпим към втората стъпка. Що се отнася до финансовите проблеми, непрекъснато се задава този въпрос, какво, какъв ще бъде финансовият ефект върху автомобилостроителите. Значителни капиталовложения ще трябва да бъдат направени в технологии за контрол на емисиите от ново поколение – Общо за отрасъла сме направили оценка, че е, себестойността на автомобилите е, ще нарасне само за тази част, разбира се, от 600 на 1300 евро на автомобил, е, в зависимост от производителя, разбира се. И разбира се, е, ще трябва да се види срещу тази себестойност какъв продължаващ екологичен ефект може да се очаква. Защото насочвайки вниманието към технология намаляваща е, емисиите на въглероден двуокис, обикновенно се получава обратен ефект върху азотния окис. Така, въздействието върху автомобилния парк. Очакваме 5% от автомобилите, моделите, които се произвеждат в момента с дизелови двигатели, да бъдат изоставени. На втор, това на първа стъпка. На втора стъпка още 25% от моделите, които те първа ще се произвеждат, ще трябва да бъдат изоставени. Сега, що се отнася до нормата на грешка? Много се говори по този въпрос. По втория пакет коефициентът на съответствие е едно, плюс норма на грешка 0,5. Както казах, тази норма на грешка е, е необходима. Тя е реална. Просто измервателната техника не е на 100% прецизна. Още повече, че самата процедура, протокола на, на извършване на, на теста също е, може да покаже някои недостатъци. Но, но така или иначе автомобилите ще трябва да бъдат разработени е, е, така, че е, е, емисиите са, да са далеч под предела 80 мг е, азотни окиси на, на, на километър. И ние, разбира се, в тази връзка сме за е, клаузата за преразглеждане на режима, за да бъдат отчетени в последствие техническите нововведения. И е, резултатите да са в рамките на е, допустимата грешка. В заключение, господин председател, ние си даваме сметка, че тази нова методика на, на е, тестовете е спешно необходима, независимо от предизвикателствата. Приемането на двата нормативни пакета е, дава възможност на производителите да се подготвят отрано, но е, неотложно трябва да се работи и по следващите два пакет. За сега 0,5 норма на грешка е необходима, по-нататъчното преразглеждане на тази норма на грешка, е, разбира се, в зависимост от техническите нововведения, е напълно възможно. Благодаря. Благодаря много за вашата а, е, презентация. Сега думата има господин Крис Карл. Координатор на устойчив транспорт. Благодаря много, господин Лавия. Благодаря много на вашата комисия, че ми давате възможност да говоря пред вас. За тези, които не познават моята организация, мога да кажа, че това е потребителска организация, която представлява 41 организации в 31 европейски държави. Работим по различни теми, финансови, до търговия, енергийни пазари и имаме същество качествена програма, която е посветена на устойчивото развитие на транспорта. Сега искам да кажа нещо по казаното днес от един от ораторите. Казвате, че производителите а, прилагат правила и използват всички норми и изисквания по отношение на тестовете. И освен това а, има ясна комуникационна програма, насочена към а, цялото общество. Нека да кажем сега, що се отнася до е, всичките проблеми, свързани с е, движението на автомобилите, с е, гумите и мерките, които трябва да се прилагат. Добре, всичко това може би е много ценна научна информация, но потребителите трябва да получат ясна информация относно надежността на информацията, която получават, независимо дали става въпрос за технически параметри или за околната среда. И това е пътя наистина към създаването и предлагането на автомобили, които са по-качествени и автомобили, които им предлагат по-добри условия за шофьорите и съответно за околната среда. Следователно, трябва да обърнем внимание именно на това, не само на експлуатационните тестове в реални условия. И така, когато говорим за въпроси свързани с замърсяване на въздуха, искам да кажа, че това е един сериозен проблем, който има голяма цена над няколко трилиона евро е всъщност цената. Над стотици хиляди са хората, които умират именно заради качеството на въздуха. А във всеки случай шофьорите са изложени на най-високо ниво замърсяване по отношение на качеството на въздуха, който дишат в автомобила. И много често не става дума наистина за същината на този проблем. За потребителите може би не много шофьори знаят това, но по-скоро се предоставя надежна информация за автомобилите, които те купуват. Ето тук е, на екрана можете да прочетете няколко е, мнения на потребители. Ще ги прочета, за да видите колко са ядосани хората е, от това, което чуват с скандала. Например, Мери казва, за първи път си купих дизелов автомобил, мислейки за околната среда. Сега се оказва, че съм изключително наивна да повярвам на всички твърдения на производителите. А, а Стив е шокиран от нивото на измамата. А, тестовете трябва да измерват онова, което и излиза от ауспуха, а не това, което ни казват производителите. А Хилари е, казва, че наистина не съм до толкова наивна, че да повярвам е, на онова, което се опитва да ми пробутат е, големите компании. В крайна сметка трябва да е, направим много сериозен анализ на резултатите, на които ставаме свидетели през последните е, месеци. И британците също така представляват хиляди-хиляди потребители, които се обръщат към нас със своите оплаквания предизвикват вниманието, приковават вниманието на всички а, към сериозните проблеми, кои, на които ставаме свидетели. А от друга страна, производителите, а, е, взимащите решения, а, е, ни убеждават, че всичко се, а, е, всички усилия се насочват към намаляване на емисиите, към подобряване на положението за потребители околна среда. Имаме наскоро примери, които чуваме и от Италия, да не говоря за скандала с емисиите, на който станахме скоро свидетелите. И така, какви са основните е, фактори е, във връзка с емисиите, азотни и други? Какво ни казва комисията, държавите членки, депутатите? Казват ни, че в крайна сметка е, пакетите актове водят до нещо изключително положително е, намаляване на лимитите. А сега какво говорим? 1,5 е, или какво друго намаление на нивата? В крайна сметка за потребителите е, какво е важно? Ако някой наруши закона, той не трябва да продължава да нарушава, не бива да му бъде позволявано да нарушава закона. И в крайна сметка, нашето притес... притеснение е следното. Добре, има законодателство, има нормативи и правила за отрасъла. Е, законодателството е прието 2007 година. А какво ще бъде нашата роля в бъдеще? Ще може ли наистина да окажем някакво въздействие, нещо, което да доведе до полза и развитие в нашите интереси? големите въпроси във връзка с процеса на взимане на решения в Европейския съюз. Наистина автомобилите трябва да отговарят на резултатите за типово одобрение. Но това трябва да се случва на улицата, а не в лабораторията. И не така стоят нещата в момента. Има много фактори, които затвърдяват положението в тази насока. Предоставят се е, съвети а, е, и а, е, дава се консултация на комисията, държавите членки на парламента, но това се пренебрегва и а, дава се фактор съответствие създаден даден процент, обаче в крайна сметка бива отхвърлен. Това е а, наистина е тревожно за потребителите. Това е тревожно и за околната среда, еколозите, но и за местните управници. Защо? Защото в крайна сметка замърсяването се увеличава. А има и въпрос, свързан с правната страна на въпроса. И дори в комисията Юри в парламента има разискване на тази тема. Изключително сме разочаровани. Какви ще бъдат бъдещите стъпки? Ами, съгласни сме, че в крайна сметка а, трябва да се прави преразглеждане на лимитите а, съвсем а, редовно. А, важно е да се постигне фактор 1,4 на съответствие, казано бе преди малко, но а, лесно могат да се постигнат тези фактори. Важно е обаче да гарантираме постигането на крайната цел, към която водят тези фактори. И така, по отношение на бъдещите е, измервания на емисиите превозни средства в реални условия е факт, който трябва да наистина се извършва и се надявам, че Европейския парламент също ще има сериозна роля в контрола. Е, какви са е, стъпките в областта на законодателството? Да, от страна на комисията има много сериозен напредък във връзка с различните тестове, които се извършват, включително и на случайен принцип. Има нужда от все повече и повече такива тестове. Естествено, възниква конфликт на интереси между националните органи, производители и онези, които извършват тестовете. И това е един деликатен въпрос. Но трябва да си признаем, че няма златно решение в този процес е нов протокол за изпробване и тестване на горивата. Това е факт, ще бъде изпълнено 2017 година целите въглероден диоксид за 2020 година не бива да бъдат разводнявани. По-нататък трябва да се разширят тестовете за емисии и природни средства в експлуатационни условия и изключително да се обърне също внимание на директивата за етикетиране. Това е важно не само за да се гарантира наистина информация за клиента, тази информация трябва да бъде съвместна съвместима и отговаряща на правилата и изискванията. Сега, за някои потребители наистина е трудно да оценят каква точно е емисията е, от техните автомобили. Е, какво се постига, какво означава даден тест в лаборатория, какво означава тест в реални условия а, дали става въпрос за бързо шофиране или не. В никакъв случай. Става въпрос за конкретни експлуатационни изисквания, които трябва да бъдат спазвани. И сега а, италианските ни а, колеги а, сериозно разгледаха въпроса, свързан с а, скандала с, за Volkswagen, Fiat, заведени се съответни дела. Законодателството обаче не издържа потребителите трябва сами да предприемат правни стъпки. И това е факт. Това трябва да бъде наблюдавано, трябва да се има предвид и в бъдеще. Ние не искаме да предприемаме правни мерки за защита, но в крайна сметка само с това разполагаме. Ако законодателството е достатъчно категорично, няма да се стига вероятно до такъв край. И накрая ние на март, 15 март ще проведем специален форум относно потреблението на гориво от е, е, автомобили. И е, въпросът, който ще дадем е дали в крайна сметка мерките на Европейския съюз ще възстановят доверието към е, отрасъла. Благодаря. Благодаря много за всички ваши изказвания. Сега вече можем да започнем с спонтанните въпроси и изказвания. Госпожа Грустет, Merci beaucoup, monsieur le président. Et merci à... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се гости. Техните изказвания бяха действително много интересни. Имам въпрос свързан с технологиите. Измерването на реалните емисии е всъщност вече стъпка напред. И тези тестове трябва да се превърнат в правило. Следователно, всичко трябва да бъде направено в тази насока, а именно е, по-голяма прозрачност, за да се контролират всички е, пътно-транспортни средства в Европа. Много е важен също тази връзка и въпросът за граничните стоености. Всичко това, разбира се, е свързано с подобряването качеството на въздуха. Мисля, че този въпрос засяга всички нас. От друга страна е важно да дадем шанс на автомобилстроенето в Европа да възвърне доверието си, което беше загубено. Което означава, че нека да се използват най-модерните технологии. Чухме, че съществуват вече такива технологии, нека да се използват. Много от тези технологии са наистина съвсем нови. Други въпрос е дали те ще се окажат най-добрите или няма да се окаже след 2-3 години да ни е, бъде казано, че тези технологии вече са устаряли и трябва да се е, създадат нови. Защото всичко това е, ще е свързано с огромни инвестиции за е, европейските автомобилостроители. Много е важно тези инвестиции действително да бъдат обосновани. Тоест въпросът ми е дали действително тези модерни технологии са най-добрите и не съществува ли опасност след 2-3 години отново да се е, окаже, че имаме нужда отново. Господин Вирте, благодаря ви. На 3 септември им разискахме подобна тема. И аз тогава бях казал, че всъщност най-много се лъже и шмекерува, когато се правят тези измервания на изгорелите газове от ПТС. Ами, както се допускат лекарства, с, при много строги критерии, нека така да се подхожда по същия начин и спрямо автомобилите. Тоест, допустимите грешки да бъдат също такива, както и при допускането на лекарства. Имам един въпрос към JC. И смятате ли, че всъщност може да се сравните с американите, американците от другата страна на океана? Тоест, нашите оръжия е, еднакви ли са с техните? Необходимо ли, Необходими ли са ви нови технически устройства или оборудване? Защото ние бихме желали да имаме една централизирана, независима система за тестване. Е, и разбира се, искам е, по въпроса за независимостта да се обърна към е, гражданските организации. Ако ние, да речем, номираме господин Зон за някаква награда тук. Въпросът е дали съществува конфликт на интереси. Може ли да ни кажете, например, що се отнася до а, техническите служби? Те как са свързани с производителите, тези, които искат да пуснат нов продукт на пазара? В други сектори на пазара, разбира се, нещата са много стрикни що се отнася до допускане на пазара и така нататък. Оставам с усещането, че някакси в сектора автомобилостроение малко са е, преплетени връзките. Съществува сякаш конфликт на интереси. Сега въпросът е дали 1,6, 2,1 ще бъде а, е, повишението. Важното е да имаме по-строги стойности за съжаление, не много хора а, ги подкрепят тази идея, но основното е всъщност да имаме наистина а, справедливо измерване, прозрачно измерване, да се измерват стойностите на пътя в реална експлоатация, да се отчитат реалните условия. Ето, през лятото се стига до 37 градуса, зимата до минус 5, до минус 10 градуса. Важно е за мен, когато си купувам колата, и а, е, ми се рекламират някакви неща, наистина това, тази информация да се приближава към а, е, реалното, което аз получавам на практика, а не да се оказва, че а, е, в крайна сметка аз, а, моето потребление на а, гориво ще бъде 20-30 пъти повече. Защото ще се изправим пред следващия скандал в скоро време. Ми когато си купувам нещо в магазина, някаква техника, какво ще кажете вие за това? или когато купувам автомобил, да речем, потребление 1,9 е литра. Е, не дейте толкова стрикно да гледате на тази информация. Три до 4 пъти повече ще бъде потреблението. Така че това трябва да бъде подходът ни по отношение на а, емисиите. Много работа предстои. Именно поради тази причина ние сме създали и една разследваща комисия, защото в никакъв случай не бихме желали да дискредитираме наш законодателя. Тоест нуждаем се от строги закони, които да се спазват на практика. Макар и някои от колегите тук да казват, ага, трябва всъщност да се а, разгромят производителите. Не, всъщност всички. Всички трябва да впрегнат усилия. Защото по това, това ще допренесе и за здравето на хората. И наистина, за да знаем, че това, което купуваме, отговаря на истината. Господин Германди. Благодаря, господин председател. Много благодаря на нашите гости, които споделиха знанията си с нас. Като хора, ние сме постигнали невероятни неща с новите технологии. Всъщност, това са невероятни неща. Ние използваме техника на Марс, използваме нанотехнологии, технологии за да изследваме човешкото тяло, невероятни неща можем да постигнем ние като хора. Що се отнася обаче до автомобилните емисии, за които аз, които аз се занимавам с доста време, е, че всъщност ние като хора с такива възможности за постижение, е, че можем да направим нещо по този въпрос, въпреки това нищо не правим. И аз се чудя защо. И имам два простички въпроса. Първият е следният. Имайки преди действащите технологии и тех... това, което технологиите струват, смятат ли различните а, а, оратори, че можем да постигнем а, фактор на съвместимост едно? Колите, които всъщност се пускат на пазара. Ще могат ли да постигнат това съответствие с а, действащите стандарти Евро 6? Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос е свързан с измерванията. Начина по който измерваме, аз съм разговарял с а, колеги а, преди няколко седмици в Трансбург и тези колеги специалисти ми казаха, че голяма част от тези тестове всъщност са тайна. Те не казват как и правят измерванията. Те просто казват на а, производителите, това са стандартите, които ние всъщност измерваме, просто вие трябва да гарантирате ам, постигането на съвместимост с а, стандартите, когато колата се използва в ежедневието. Може ли този модел да бъде. Това е модела, който в Штатите се използва. Може ли този модел всъщност да се приложи и тук в Европа? В нашите лаборатории или с оборудването, което се използва? т.е. при нормал, реални експлуатационни условия. Може ли това да се приложи и тук? Благодаря. Благодаря ви, госпожа Килонен. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости. оставам с впечатлението, че не знам дали нещата са за смях или за плач. Въпросът е какво всички можем да научим от а, случилото се. Да простим ли всички грехове? Но ако простим всичко, то се натъкваме на риска, че нещата няма да се променят и ще продължат по същия начин. Още преди, преди десетилетие можехме да решим проблема. Но ние предпочитахме да се тупаме по гърдите и да казваме, да, ние в Европа разполагаме с най-добрите технологии. А в момента сме в безисходица. Нямаме решение. И понякога се питаме дали изобщо съществува политическа воля за решаването на проблемите. Не ми се иска да, да повярвам, че европейските инженери не разполагат с а, а, никакво решение, за да спазят а, а, законодат, залегналите в законите а, стандарти и норми по отношение на емисиите. чуваме, казват ни, че всъщност е, техническите познания не стигат е, до момента за спазването на тези стандарти, но явно изобретателността е била достатъчна, за да се създадат измервателно коригиращи устройства. Именно заради това се питам, съществува ли изобщо воля да се направи нещо за опазване на общественото здраве? Имам въпрос към Юрген Реш. Как посредством вашата работа вие смятате, че ще може да се въздейства върху действията на Volkswagen посредством парламента? И как можем ние да ви подмогнем? виждаме, че 10 години явно не са били достатъчни да се разработи такава техника, която да съответно да помогне за изготвянето на адекватни а, инструменти. Um... Следващия оратор, благодаря. Няколко въпроса имам към ораторите. Първо, що се отнася до съвместния изследователски център – разискваме тестовете в реални експлуатационни условия. Нека да не бъркаме. Има взети решения, но в крайна сметка от тук нататък продължаваме. Някак си оставам с впечатлението, че начинът по който се отнасяте към този текст, някак си го тълкувате като някаква твърде странна, лоша история. Ето, на, вървим вече към реални условия експлоатация, но все още има изключително много изключения, които са част от всичките тези тестове. Студент-двигател. Не трябва да се спазват изискванията при конкретна температура, по конкретен продължителност на пътуване и прочее и прочее. Може би е крайно време да спрем да говорим за тези изключения. Защото все още не, не е, говорим за реални условия. Ми тогава да не говорим за тестове в експлуатационни условия. Казвате, че някога ще успеем да постигнем Евро 6. Добре, е, много е, интересно беше и слуш казаното относно реалните емисии в следващото експозе. Но ние продължаваме също така да произвеждаме всичките тези емисии, въпреки че се цели целим към някакви наши заложени цели. Такъв е факта. Нека да го приемам. Това е по първия въпрос от първите два експерта. След това, може би с правните полуки, които можем да извлечем. Сега става въпрос за съответствие, когато автомобила е в движение. Но в крайна сметка като че ли се изненадваме, когато а, постигнем а, а, добро добра емисия. Това е тест, който се прави в а, а, други страни, а в а, Европа, как, какъв е подхода ни? Ние тук можем да правим нещо различно, но в крайна сметка трябва да започнем да обръщаме внимание на, на, на изпълнението на заложените норми именно в състояние на експлоатация. Не ме интересуват техническите параметри на някакъв автомобил, интересуваме какво е поведението му в пътищата. По-нататък, когато говорим за законодателството 2007, за съответните милиграми на километър, Добре, ще имаме ли технологията, че да можем да постигнем тези норми, тези стандарти? Ще има ли технология? Да или не? Следващ въпрос. Вярно ли е, че различните технологии е, съществуват както на американския, така и на европейския пазар? Тоест, има различни технологии, които се предлагат на тези два пазара. Избират се едните за американския пазар, а други за европейския. Тоест, има ли разлики между автомобилите, които се предлагат на двата пазара? Следващ въпрос. казвате, че може би ще трябва да се вложат нови технологически е, е, решения до 1300 евро по автомобил. Аз съм чувал нещо различно. Така че въпросът ми е, е какво очаквате, е, че ще струва оборудване, което да може наистина да измерва реално състоянието на емисиите? Какви са допълнителните инвестиции, които трябва да се направят е, за отрасъла? Е, по-нататък. Just one, uh, one lesson. Една полука. Вие започнахте вашето изказване и с вашите по полуки. Първо, нека да правим чисти автомоти... автомобили, а не да имаме по-добра комуникация. Може би това е първата полука, която трябва да извлече автомобилния отрасъл. После, въпрос, който за мен е от фундаментално значение. Да, но това е важно. Сега, какви са настроенията в отрасъла? Като че ли? Стандартите са само съществуващи, за да може да, се, да има съответствие тогава, когато се очаква, че автомобилният отрасъл ще може да постигне това. Добре, де, кога а, ще се постигне наистина производството на един чист автомобил? кога ще се промени нагласите в отрасъла. Това очаквам да се случи. И накрая председателя прекъсва оратора. Нека да дадем възможност на а, ораторите да отговорят. Но има интересен въпрос. Новаторството за чистите автомобили като че ли се развива по-бързо, отколкото стандартите и отрасъла. Благодаря. Председателя. Благодаря. Госпожа Енви. Си, grazie. Дункве, dunque, come non condividere ogni parola che ha detto il collega? Благодаря. Напълно съм съгласна с казаното от колегите преди мен. Как е възможно, питам се, нашите автомобили, които се изнасят на американския пазар, да спазват нормите, зададени за тамошния пазар. Като че ли тук сме втора категория граждани в сравнение с американските граждани. По отношение на скандала с Volkswagen. Тук става въпрос за милиони автомобили имайки предвид и декларацията и заявление, което бе направено по въпроса, която се казва, че няма паралелни емисионни системи, които са зададени за конкретни тестове, тогава просто искаме да попитаме какво се е случило с тези стотици хиляди автомобили, които просто не отговарят на конкретните изисквания. При Фиат има подобни също тенденции, на които ставаме свидетели. И тук се позовавам на а, модел L. Siano dirette a disattivare o modificare. Модел 500. И неизпълнението на заложените норми при тестовете на този модел. Защо от е, автомобилния парк точно този автомобил и точно този модел? Е, така че, е, за какво става въпрос? Част от парка отговаря, другата не. Как стоят нещата? Благодаря, господин председател. Няма да се спирам конкретно на е, уредбата отхвърлена от парламента, макар и да съм удовлетворена от мнението на парламента. В крайна краща е, е, нормативната уредба трябва да знае своите е, граници за да не задуши нашата промишленост. Да не говорим, че по комитология някои неща съвсем удобно се премълчават. Освен това, според мен, в интерес на реалната економика е отговорът на този проблем да бъде премерен. Твърде често разговорът се води в такъв смисъл, че е, е, се подминава отрицателния економически ефект от въвеждането на е, дадена нормативна уредба. Вие като представители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 пълния си обем ли е приложима тази уредба? Допуска ли е, някакво отклонение, някаква грешка? На мен ми се струва, че е уместно да се толерира известна норма на грешка, доколкото тя е дребна, вместо да се въвежда една неефикасна уредба, която задушава е, промишлената активност с, е, опасявам се, катастрофални последици. Благодаря ви. След е, първия кръг изказвания от името на политическите групи ще трябва да помоля всички колеги да бъдат по-кратки, тъй като след 25 минути трябва да. Тоест, за 25 минути трябва да изслушаме шестима още записали се за изказване и също време да оставим възможност на нашите гости, докладчици, да отговорят. Госпожа Дали има думата. Благодаря и ще бъда съвсем пряка и конкретна. Имам няколко въпроса към различните докладчици. Първо, добре, реални експлуатационни условия. Обаче, доколкото в тези тестове не се включва студения старт, то е, и допустимата емисия ще бъде далеч по-висока от онова, което е, е прието. Е, господин Косманс говори също за това и аз е, бих искал да ви попитам, колко време ще отнеме да се въведе такава методика на теста, която наистина да отразява положението на пътя. За сега фактически има вратички и все още не можем да добием реална представа за емисиите на пътя. Втори въпрос на вниманието на господин Реща и като тези изпитания е, ще се провеждат е, и по е, модели все още не въведени в серийно производство, с възможност производителя да въведе промени, то следователно това не предотвратява възможността някой производител да е, монтира в готовата горивна инсталация устройства, които да имитират спазване на нормативната уредба. Друг един въпрос към Европейската агенция за околната среда. говорим за емисии на въглероден двуокис – и е, Европейската агенция за околната е, среда констатира, че някъде на 40-45% е разминаването между е, експлуатационните характеристики по въглероден двокис на одобрените устройства и това, което е максимално допустима стойност. В същото време, доколкото разбирам, се предвижда нов тест за въглероден двокис, обаче производителите правят всичко възможно, за да възпрепятстват завеждането на този тест. И най-сетне бяха споменати независими някакви тестове, но на вниманието специално на Организацията на потребителите. По новото предложение, е, обаче, националните органи, е, които е, не са успели да хванат е, Volkswagen в е, лъжа, няма да понесат каквито и да било санкции по новата система и фактически автомобилопроизводителите все така ще могат да и се занимават с нормативен туризъм и да пускат на пазара там, където контролът е най-слаб. Вие как бихте реагирали? Господин Берет. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите докладчици за много интересните изказвания. Мисля, очевидно е, можем да кажем, след всичко това, което чухме, че не живеем в един съвършен свят но много добри, фундаментални решения са взети през последните е, месеци. Разбира се, всичко може да бъде е, е, критикувано в край на краищата, е, търсейки съвършенството, понякога подминаваме онова добро, което е все още приложимо. Одобрението на типа, разбира се, е изключително важна стъпка и, и трябва да става независимо. Това е именно начин да се върне доверието на потребителя. Емисиите на въглерод, на, на азот а, а, ще Намаляват значително през последните години. Сега може да се спори за това дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, но по-скоро да бъдем е, е, оптимисти. И според мен е това, че нововеденията изпреварват регулатора е по-скоро повод за оптимизъм. И сега въпросите за постигането на съответствие 1,4 вече има технология. Обаче за ново пуснатите на пазара автомобили ли говорим или за автомобили в експлоатация, които се преустройват и съответно каква ще бъде цената сравнително в новия автомобил и в стария и на вниманието на представители на Бърк, който говори за актуализация на софтуера в много е, автомобили при е, редовния технически преглед. И тук не става въпрос за устройство, което да маскира емисиите. Не, просто за е, рутинна актуализация на софтуера. Може ли да ни дадете някаква гаранция, да, да гарантирате на потребителите, че те на 100% ще знаят какво точно се върши с автомобила им, когато се актуализира софтуера. Благодаря. Господин Далс има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите докладчици за е, много интересни обзор е, на ситуацията от различни гледни точки. Въпросът е задаван не веднъж, но мисля, заслужава си да бъде задаван още. Е, каква е вероятността да стигнем до съответствие единица при а, сегашната договореност? Е, разумно ли е, реално ли е да очакваме наистина намаляване на азотните емисии? Що се отнася за Що се отнася за технологията за селективна каталитична конверсия, технология, която е налична, защо тя не се прилага в европейските автомобили и, и може ли да гарантира 80 мг по настоящем и ако да, защо не се използва? Мисля, че предвид е, различна нормативна уредба отвъд океана и тук, е, нещата заслужават да бъдат разгледани по-подробно. Благодаря, госпожа Револт има думата. Благодаря. Приветствам желанието на автомобилостроителите да общуват, да разпространяват информация и, и, и да ни убеждават, че, че вече са достатъчно готови да, да, да се съобразяват с екологичните норми и това да доведе до значително намаляване на емисиите. Ако ще да им вярваме, обаче трябва да се запитаме защо едва сега. Защото сега не са го направили. Защо до сега е, не са вложени средства в онези системи, които, за които е известно, че са по-ефикасни? В сравнение с да, по-ефтините, но от друга страна, не съответстващите на законодателството, и, и отново е, се спирам на разликата между автомобилите в Европа и автомобилите пласирани в САЩ. Приветствам също така готовността на автомобилостроителите да упорстват в научно-изследователската област. Готови ли са е, обаче да работят и за други видове двигатели, е, макар и това да не е темата ни днес, за, за, фактически за да бъдат обхванати всички дизелови двигатели, не само, т.е. не само автомобилните. Благодаря, господин Зани. Благодаря, господин председател. Опасявам се, че играта, която играем тук, можем да наречем как да похарчим огромни пари за миналото. Значи, говорим за милиони нови автомобили но се опасявам, че проблемът е, е, е за още повечето милиони и милиони стари автомобили, автомобили в експлоатация и то най-вече за тежките. И нали, говорим за емисиите на новите автомобили, но това е върхът на айсберг. На второ място аз съм убеден е, и съм е, съгласен с колегите, които казаха това, трябва да видим как да загърбим въобще двигателите с вътрешно горене. Защото каквото и да правим, всякакви проценти, така или иначе, е, е, основаващите, е, горящите петролни продукти двигатели е, са източник на замърсяване. И колкото и малко да е то, то, то винаги ще бъде е, значимо. Така че не харчим милиарди и милиарди за тестове, а да видим какво да правим въобще с двигателя с вътрешно горе. Надявам се някой, някой ден тук да можем да изработим и пътна карта към е, пълно е, премахване на азотните и въглеродните емисии в транспорт. Благодаря и госпожа Готеланд накрая. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите докладчици. Интересна сутрин днес. Е, мисля, че работата по втория пакет е, е все още тежка. Държавите членки забавят, е, в, в някои държави членки се направо отказват от сериозни изпитания е, за преодоляване на проблема. Съгласна съм с казаното тук, че за напред ни трябва нещо альтернативно ново, с е, по-добър централен контрол. И докато нашите съграждани са изложени на тежки фактори, въздействащи върху тяхното здраве, Днес вече имаме технология, която е, би могла да доведе емисиите на азотен двокис до 1,1 по евро 6. И според мен е абсолютно неприемливо научно-изследователските разработки да не отчитат това. Това, това, е, това е голям недостатък. Що се отнася до е, третия и четвъртия пакет – мисля, ясно е за всички ни, че здравните аспекти и научната обосновка трябва да са в основата на по-нататъчния процес. I'm interested to hear a bit more about what the speakers here think of the possibilities of ensuring that... И питам аз тук е, докладчиците как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 Давам думата на нашите е, гости. Моля ви, само 5 минути, в противен случай ще ви е, прекъсна. Господин Кразенбрик, нека да започнете вие. Благодаря ви, ще се опитам да се придържам към 5 минути. Ще започна с въпроса дали ние можем да вършим същата работа като организацията в Штатите и да постигнем същите резултати тук в Европа. Трябва да призная, че системата в САЩ е доста различна от системата, която прилагаме в Европа. Много работа вече се върши по, а, а, в европейската система, особено що се отнася до одобряването на нови модели. И нашата инфраструктура е доста различна от а, а, американската. Комисията излезе с ново предложение за нова схема а, за одобрение на нови модели, за което ние благодарим на Европейската комисия. Така че със сигурност тук наистина ние можем да е, се приближим е, по този въпрос до американския модел. Що се отнася до контрола от страна на Европейската комисия, аз мога да кажа, че ние не сме техническа служба. Ние сме научно-изследователска организация. Тоест, това, което можем да направим ние е само да проверяваме схемите за одобряване на нови модели държавите членки. Ние можем да проверяваме стандартите за съвместимост и съответно различните дейности за наблюдение на пазара. Така че, както вече споменах, ние сме научно изследователска организация. Ние можем да се откланяме от процедурите в тестовете, за да видим всъщност на какво ниво се намира законодателството към момента и дали са необходими промени така че в момента със сигурност, заедно с комисията, ние можем да дадем нашия принос, да видим какво се е случило, какво случи в момента и какво може да се направи в бъдеще. Хибридните автомобили бяха опоменати. Те също ще бъдат включени в системите за анализ на данните. Така че те вече са включени, разбира се, и по отношение на емисиите, що се отнася до въглеродният окис и потреблението на гориво. И ние се опитваме да преценим как, как по най-добър начин можем да ги интегрираме тези, този вид, тази категория автомобили. Американската система беше спомената за това, че тя работи не всъщност като, като тайна. Ние също можем да се откланяме от действащите процедури. Ние всъщност това правим. Ние също като американците не казваме какво правим, не казваме коя, коя, е коя марка автомобил ще бъде тествана и така нататък. Тоест, може да се каже, че ние действаме както американската организация. Имаше един допълнителен въпрос за, допъл... въпрос за допълнителните емисии и също искам да отговоря на въпроса за съвместимостта и колко време ще ни отнеме да приложим схемата за тестване в реални условия. Не само стойностите на емисиите от ауспуха трябва да се имат предвид. Самата процедура трябва да се вземе предвид, която, както и оборудването, инструментите, които всъщност а, а, отклоняват стойностите от измерваните в а, а, лаборатория. И мога да ви кажа, че има разлика в това да се измерват въглеродните окиси, както и азотните окиси и това го казаха също така и други а, а, оратори, а именно 30% отклонение може да се обяснят с промяната в процедурите за е, измерване, имайки предвид условията в лаборатория и условията в реална експлоатация, различно оборудване и така нататък. Така че по този начин се стига до отклонения 30%. Сега отновото измерване на емисиите в реални условия. Пакет 3 наистина цели точно това да се включи този механизъм и ние продължаваме, разбира се, да наблюдаваме този процес. И това, разбира се, за първи път е, е, тази процедура, този механизъм ще използва, така че ще трябва да го наблюдаваме. Господин Реш, имате думата. Благодаря за интересните въпроси. Автомобилната индустрия, мисля, че в последните месеци действително проигра картите си а, по отношение на доверието през последните месеци. В момента не става въпрос за скандал за Volkswagen. Ние виждаме, че всъщност нещата се развиват не само така при Volkswagen, но както и при други германски предприятия, други европейски предприятия и не само европейски, наистина мамят. Аз работя от 29 години в нашата организация. И виждаме, че всъщност индустрията само се оплаква, че ще се увеличат нейните разходи, ако ведат подобни скандали. Два пъти по-високи са границите за азотните окиси в Калифорния, четири пъти. И преди две седмици Кристофър Грам всъщност потвърди, че с неговите тестове те всъщност нямат вече автомобили, които показват резултати, които се отклоняват. Дори при минус 7 градуса на пътя са правени измервания и няма отклонения. Как така не могат европейските производители да спазват тези стойности? Защо колите обаче в щатите са по-ефтини, отколкото в Европа? Аз не разбирам защо не е възможно това и в Европа. Защо не можем да постигнем а, а, фактора за а, влушаване от едно? Защо не можем да, да последваме а, примера на органи... работа в, в Штатите? И действително разполагаме с най-добрата технология в Европа, но не тази технология само да се прилага в Штатите, но и при нас. Един вид чистите коли да са а, при, в Америка, а мръсните при нас много важен е и контролът. Някои споменаха също така и е, одобрението на новите модели. Никой, когато тества спирачките, няма да а, си помисли, че при минус 10 градуса всъщност те няма да функционират и т.е. трябва да се променят а, смазките. Когато говорим за качество на въздуха в Европа, то трябва да се говори същевременно и с емисиите. По въпроса за независимостта, в частност на Федералната служба у нас. През 2010 година службата на АЦЕЯ в Германия всъщност още през 2010 година казаха, че трябва да се изготви парламентарна инициатива, която ние бяхме подкрепили. Всъщност беше направена такава инициатива и ние казахме кои трябва да се, компетентни органи трябва да разгледат този въпрос. И ние направихме препоръки. Именно за това беше създадена и комисия, разследваща комисия в Германия, от но в нея а, всъщност членовете на тази комисия не са ам, безпристрастни. Именно за това контролните органи трябва да бъдат наистина самостоятелни и безпристрастни, както в щатите. 500 хиляди коли в щатите всъщност бяха а, регистрирани, бяха проверени 350 хиляди бройки се въвежда абсолютно нов катализатор. Какво се прави в Европа? Ето вижте, тази част струва 2 евро. За първи път се използва в Volkswagen и Audi през преди 10 години. И това всъщност идеята с тази част да се е, подобри е, качеството на въздуха и съответно да се опазва здравето на потребителите. Не можем просто да въвеждаме само нови и нови правила, когато става въпрос за софтуерното оборудване, когато някои, например, автомобили, са вградени в GPS данни, например, които посочват, че наблизо в определени региони, места се провеждат контроли. Ами, как можем да работим с, с, по такъв начин? Затова искам да препоръчам следното. Когато се изготвят закони и правила, то всъщност те да бъдат гъвкави и не точно да се препоръчва как да се правят тестовете, а нека да се процедира както в щатите. Непрекъснато да бъдат тествани нови ситуации. Yes, thank you, Chairman, and thank you. Господин Бостел, да, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, уважаеми госпожи и господа депутати, за много интересния дебат и въпроси. Повечето от въпросите бяха насочени към технологиите. Госпожа Гростет, господин Екхаут и други зададоха преки въпроси, насочени към технологията. Дали ще има налична технология, дали я има днес? Господин Екхаут зададе този въпрос и пожела да се отговори с да или не за намалението на азотните емисии, дали има различни технологии в Европа и в САЩ. Да, има такава технология и вече съществува от доста време. ECR, е например, използва се 2005 година насам на тежкотоварните, при тежкотоварните автомобили. По този начин производители успяха да оптимизират е, горивото, потреблението на горивото и е, доведоха до намаление на емисиите. За съжаление, разбира се, не мога сега да говоря за разходите. Анонимен е подхода, що се отнася до е, разходите има различни пакети насочени към този въпрос. Още от 2007 година тези технологии ще се използват е, в Евро 6, но това е поверителна очевидна информация. Има технология. Що се отнася е, до а, азотните емисии. Да, съществуват и такива, но трябва да се направи необходимото, за да могат да, да бъдат усъвместени тези възможности с разработването на двигателите, да се калибрира всичко, за да могат да работят системите при всички системи така че е възможно да се изпълнят използват съответните системи, катализатори, да могат да улавят емисиите и да се доведе до намаляване на емисиите. Що се отнася до а, фактора съответствие 1,3 до 0,3? Да, 0,3 би трябвало да бъде целта ни, но дори и днес ставаме свидетели на публикации, на данни – които сочат, че има наистина подобряване на постижението на този фактор. И, например, в Обединеното кралство имаше една публикация, при което след изследване в реални експлуатационни условия имаше добри резултати за фактор съответствие под един. Едно. Що се отнася до филтрите, които се използват, при бензина също има много обещаващи технологии. При реалното прилагане на емисии експлуатационни условия по време на работа на двигателя. Има цели пакети, насочени към подобряване на съответствието и си сътрудничим с комисията и други заинтересовани страни, за да постигнем успешни резултати в края на 2016 година. И може би накрая бих могъл да кажа, що се отнася до въпроса на господин Белет за разходите отново. При оценката на въздействието при евро 5 и 6 се направи анализ на този въпрос относно въпроса за технологията, а именно дали технологията за 1.4 може да бъде въведена, макар и със задна дата в съществуващия автомобилен парк. Сега тук става въпрос е, за пространството. Очевидно в един автомобил, който в момента е произведен, трудно може да се намери конкретното място, където биха могли да се инсталират подобни системи, но ще се търсят възможности, разбира се. Е, правим го за тежкотоварните автомобили. Е, по-трудно е с пътническите автомобили. И госпожа Гютланд призова към реална научна информация относно развитието на въпроса с контрола на емисиите в бъдеще. Искам да ви уверя, че съвместно с съвместния изследователски център ще работим в тази насока. Много благодаря. Благодаря, господин Карл. Джонард. Извинете, господин Джонард, преди това. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря за зададените въпроси. Първо, САЩ-Европа, сравнението, което направихте. По-настоящем нормативите и начините, по които се извършват тестовете, са различни. Ако трябва да отговаряме на американските стандарти, трябва да разработим различни превозни средства. Един пример – целите за качество на въздуха в Европа е на автомобил, а в САЩ е усреднено за целия парк автомобили, про които са произведени, което е голяма разлика, разбира се. На второ място. Как се извършва тестирането и изпробването в САЩ и в Европа? Дали американският подход не е по-добър? Но трябва да е ясно какви са целите ни. Производителите трябва да постигнат стандартите и вече е тяхна работа да докажат, че са го постигнали, да разработят съответната технология, а не да очакват агенциите да проверяват съответствие има или няма. Това беше една идея, която автомобилния отрасъл представи на комисията. По времето, когато започнахме разискванията по емисиите в експлуатационни условия, ние самите предложихме именно този подход, да видим какво правят на, в Америка и на практика да взаимстваме това, което вече беше разработено и на разположение в щатите, но комисията предпочете да разработи свои собствени методи за тестове. По-нататък. Разбираме тревогата, недоволството, изказани от няколко депутата, поради голямото различие между лабораторните и реалните тестове в реални експлуатационни условия. Но трябва да сме наясно, Или трябва да се използва метод за тестиране, който е уреден в закона, което означава, че самия протокол за експерименти и тестване може да бъде променен, ако искаме да получим различно, различен крайен резултат. Така разработихме мораторните протоколи. Сега ще разработим протоколите, които ще правим тестовете в експлуатационни условия. И тук заявявам пред всички, ние сме убедени, че се приближаваме до реално тестване на реалните емисии. Контекстът е съвсем различен. Надявам се разбирате това. Ние се опитваме максимално да се приближим към реалността в нашите методи и протоколи. Но не можем 100% да покрием това, което се случва в реалните експлуатационни условия, защото там има и външни фактори, поведение и проче, които оказват въздействие. Винаги ще има такива, които не можем да контролираме 100%, независимо колко актуални са нашите протоколи и методи. И не искам да подвеждаме и потребителите, Независимо какъв метод ще използваме, не можем да гарантираме, че 100% ще отговаря на реалността. Така стоят нещата. Последващия въпрос. Ние ще започнем да работим от 2017 година по а, хармонизираните световни процедури за тестове на превозни средства. Имаме конкретните срокове, процедурите световни с техните срокове. Нека да направим така, че всички тези срокове бъдат ясно синхронизирани, така че производителите да не могат да направят своите планове, да внесат нужните промени, за да могат автомобилите да отговарят на нормативите. Това е изключително важно в хода на нашата работа за по- по-добри автомобили, които консумират по-малко гориво, които имат по-малко емисии. Да, осъзнаваме какъв е потенциала за бъдеще по отношение на горивата, по отношение на целите за емисиите, но ние още не сме постигнали тези цели. Да, разбира се, на пазара се разработват альтернативи подходи, що се отнася до горивото. Работим съвместно и с комисията, търсейки отговора на този въпрос и така, че наистина да, да направим този преход от изкопаеми горива към други а, е, източници. Но, както вече казах, нужно ни е време. Има ангажимента от страна на отрасла, обаче да вървим в тази посока. Моля да ме извините, че прескочих времето. Благодаря. Господин Карл. Well, thank you firstly for the, the questions from members of the Благодаря ви за зададените въпроси. Ще се опитам да отговоря на максимален брой от тях. Що се отнася до е, стълкновението на интереси и до нормативния туризъм от страна на автомобилостроителите, тук има Предложението за изменение на регламента за одобрение на типа съдържа много е, проблеми, е, които трябва да бъдат е, преодолени. В повечето случаи става въпрос за да, да, да прейки финансови отношения между производителя и е, лабораторията и съответно органът, който одобрява типа. Така че това трябва да се премахне. Винаги е, има възможност за злоупотреба. От една страна можем да говорим за независим одит на техническите служби. На общоевропейско равнище трябва да се реши този въпрос. След това, въобще, преките разплащания трябва да се премахнат. Освен това, на общоевропейско равнище трябва да се уреди въпроса за е, изпитанията в реални експлуатационни условия, така че е, да се премахнат всякакви изкушения националния законодател или, или регулатор да увлекотява режима, за да привлича повече клиенти, така да се каже. Сега, в, в, ако се опитаме да сравним режима в САЩ и тук, в Европа, по същество американският подход е два пъти по-амбициозен от нашия. И трябва да ви кажа, че по пътищата има автомобили, които постигат тези американски изисквания. Има днес на пазара технологии, които могат да постигнат това. Така че, според мен, такъв фундаментален технологичен проблем не е на лице. След това, ако говорим за горивната ефективност на автомобилите, и за това, че е, в реални експлуатационни условия никога не се постига желаното, в САЩ над 90% от е, водачите в собствената си практика постигат по-добра горивна ефективност от онази, която производителят е обещал. И разбира се, в Съединените щати е, се прилага един корекционен коефициент, който до голяма степен неутрализира лабораторната грешка. Сега не знам дали европейските граждани биват третирани като втора категория. Но във всеки случай европейското законодателство не действа особено добре. Трябва да видим също така каква е ролята на автомобилостроителите. В Съединените щати Volkswagen прояви добрата воля, като изплати по 1000 долара на собствениците на автомобили с такива маскиращи емисиите устройства. В Европа фактически им се казва на собствениците на такива автомобили, че нищо няма да получат. най малко като жест на добра воля трябва да се направи нещо за тези хора, които са си купили е, стока, не отговаряща фактически на устра за покупко-продажба. И, и поначало, и що се отнася до енергийната, до, до, до горивната ефективност и, и други такива технически въпроси, потребителя трябва да бъде максимално добре осведомяван. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря за, на, на експертите, на, на представителите на отрасъла и, и на потребителите. Разговорът, мисля, беше полезен и бих казал, съдържателен. Сега трябва да пристъпим към следващата точка от нашия дневен ред, а именно приемане на дневния ред на редовното ни заседание с известни изменения. Допълнението на съобщения на председателя за съседанието на координаторите на 18 феврари и други, ако нямате възражения, Моля, моля колеги за ред, обаче всички, които желаят да напуснат залата, е, да го направят по по-тихо, по-подредено, да си продължим работата с колегите, понеже сме позакъснели. Е, е, така, минаваме по реда. 21 езика работят днес. Заседанието се предава в интернет. По точка 3а е, препоръката на координаторите е разпространена по електронен път. Ако нямате възражение, можем да я приемем. А по четвъртата точка текущите междуинституционални преговори е, тече триалога по медицинските устройства, е, диагностични и инвитро. Е, триалогът, е, тристранните разговори се проведоха на 17 февруари, първи такива по време на холандското председателство и всички страни очакват преговорите да приключат. По време на холандския мандат почти всички глави и приложения на двата регламента са вече на масата за преговори и разговорът продължи по редица важни теми. Страните по преговорите са много близо до постигането на съгласие е, относно контрола на високорисковите устройства. Някои други въпроси, като е, застраховка за гражданска отговорност, е, правило 21, генетичните консултации, все още очакват постигането на компромис. Клиничните изпитвания по 6 глава, постигането на съответствие с клиничните данни и други изследвания също е предмет на по-нататъчни разговори. А сега а, е, а, е, бих искал да обменим мнение с а, е, изпълняващия длъжността а, директор на Европейския център за контрол на заболяванията. Както обичайно за десетина минути ще изслушаме първо е, директорката госпожа Амон. След това ще ви дам възможност за вашите въпроси и изказвания. Е, бих искал да подчертая, че е, директорката ще ни запознае с дейността на Центъра за контрол на заболяванията през 2015 година. Е, знаете, тежка година, не на последно място епидемията Ебола. Работната програма на Центъра за следващия период те първо ще обсъждаме вече с новия директор, когато той бъде назначен. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа членове на Комисията за околната среда на Европейския парламент. Е, благодаря ви, че ме поканихте. Аз изпълнявам длъжността директор на Центъра за контрол на заболяванията вече почти 10 месеца. И по време на този период е, съм насочвал усилията си е, към гарантиране на един плавен преход между двамата титуляри на поста директор. През това време имах е, няколко пъти повод да посетя вашата комисия. Разговарях с госпожа Катерина Конична, която тук е, ваша колега, е, член на Комисията за околната среда, отговаря за връзките с Центъра за контрол на заболяването. Бих искал също така да благодаря на господин Жак Сереш, е, за продължаващата му подкрепа. Сега да видим някои от приоритетите на центъра през 2015 година, като започнем с три огромни световни заплахи, е, които характеризираха миналата година. Първата е ебола. Е, през последните дни на декември 2015 година, знаете, Гинея Бисал бе обявена за свободна от ебола, а Сиера Леон и Либерия и по-рано през същата година. От тогава са констатирани спорадични случаи в Либерия и напоследък в Сиера Леон. Това не е неочаквано. Такива е, идонични случаи на, на повторно, повторна зараза. Е, просто е, те проявяват необходимостта от непрекъснато наблюдение. На 14 януари тази година. Всички известни пътища на разпространение е, отново е, са обследвани е, и преустановени и с това официално се слага край на двугодишната пандемия. На ебола бележи се края на една тежка сага с повече от 11 000 смъртни случая, повече от 28 общо заразени. През ноември 2014 година, когато Гвинея все още очаква значителен брой нови случаи на ебола, по места Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, както и Световната здравна организация, поискаха нашия център, Европейския, да обезпечава контролната дейност в Гвинея, като командирова експерти, владеещи френски язик. В резултат от това е, центъра, Европейския център за контрол на заболяванията е, извърши първата си международна е, акция в рамките на СЗО, съгласувана с комисията, Генерална дирекция здравеопазване и Генерална дирекция околна среда също. Бяха изпратени експерти от държавите членки, които участваха в проследяването на, на, на случаите, установяване на историята на заболяването, обучаване на местен персонал и а, съдействие на СЗО а, по места. Впрочем, и за други заразни болести, които до тогава бяха напълно пренебрегвани. Мисията ни приключи през октомври 2015 година и към края можем да кажем, че общо бяха командировани 89 тима експерти от центъра, т.е. постоянни служители, от държавите членки и от нашата стъжанска програма. Като всеки от служителите бе изпращан за по 3 седмици на място. Виждате продукцията, оценки на риска, 14 епидемиологични е, оценки, е, страни поискаха да оценим готовността им за справяне с ебола и ние откликнахме на това искане, е, дадохме насоки за лични предпазни средства и така нататък. Втория въпрос е епидемията на коронавирус, респираторен синдром в Близкия изток – през 2015 година за първ път видяхме разпространение извън Арабския полуостров. И виждате, започва с един, с един заболял. Е, и оттам се стига до стотина 200 случая. И фактически този сноп е, епидемиологичен е, демонстрира вирулентността на този вирус. И тук се занимавахме с мониторинг, актуализирахме 9 пъти оценката на епидемиологичния риск. Зика е третата епидемия. Разбира се, започнахме много внимателно от първото три месече миналата година още. Започнахме да седим и, и активизирахме през октомври 2015 година, когато за първ път бе направена връзката между микроцефалия и синдрома по ЗИК. През ноември 2015 година изготвихме бърза оценка на риска за връзката между двата синдрома и оценката за риска, на който е изложена Европа, непрекъснато се актуализира с постъпването на новата информация. За да посрещне нарасналото търсене от страна на, на нашите заинтересовани и от страна на средствата за осведомяване, аз активизирах нашия е, спешен оперативен център в началото на този месец. Внимателно следим развитието на обстановката, непрекъснато оценяваме риска за европейските граждани и даваме е, съвети за, за предпазни мерки на пътуващите, е, осведомяваме текущо здравните работници. Онова, което е необходимо сега, за, за да сме готови, е да наблюдаваме носителите на вируса, езика, особено в тези части от континента, които тук са отбелязани в червено и жълто. Защото това са части от е, Европа, е, където са разпространени комарите, вектори на заразата. И трябва да се готвим от сега е, за растящите температури през сезона когато комарите ще се активизират. С това искам да иллюстрирам, че макар и мандатът на нашия център да е ограничен до територията на Европейския съюз, заплахата от е, заразни заболявания, откъдето и да било по света, може да стигне до Европа. От което следва, че понякога трябва да прескочим границите и то далеч отвъд границите на Европа, за да защитим нашия континент. И е, също така да поддържаме връзки, е, да взаимодействаме с е, техническите си експерти по света. И това в е, непосредствена близост до Европейския съюз е, е, по отношение на страните, е, които предстои да се присъединят към него. Е, миналата година проведохме 13 прояви с е, участието на повече от 180 е, експерти от страните посочени тук, отбелязани тук тъмно-зелено. Разширявайки периметъра, продължихме техническото си сътрудничество с съседните, така наречени страни от съседския регион в светло-зелено в съответствие с партньорски инструмент за отношения с съседите, привлякохме 71 експерти от тези партниращи страни. Като целта, разбира се, е да се обезпечава постепенното интегриране на тези наши партньори в дейността на Центъра за контрол на заболяванията и борбата с преносимите, с заразните болести. През юни 2015 година извършихме оценка на системата в Турция за борба с заразните заболявания. През октомври направихме такава оценка и за Украина. Имаме партньорски отношения и с други страни по света, с други центрове за контрол на заболяванията. Виждате САЩ, Канада, Китай и Израел. Няколко думи за здравния статус и здравеопазването на мигрантите. Въпрос е още крайно актуален. През 2015 година е, проблемът се свързваше, знаете, с постъпващите бежанци и съгласуването на действията между държавите членки, Европейската комисия и СЗО. Е, наблюдавахме през цялото време положението, за да можем бързо да оценим е, риска от е, избухване на епидемии, макар и въпросът да не е от приоритетно значение в случая, не може да се изключи опасността от епидемия сред бежанците установяваме, констатираме, че е, мигрантите са все още уязвими е, на заразни болести, тъй като е, все още няма достатъчен достъп до здравни услуги и в частност до вакцинации. Тук виждаме спада на смъртността от заразни заболявания през последния век, което се дължи наред на напредъка на, на, на хигиенната практика, на две сериозни нововведения, а именно антибиотиците и вакцинациите. Днес обаче все повече и повече микроорганизми проявяват резистентност на най-широко разпространените антибиотици и националните, а националните вакцинационни програми нерядко не постигат 100% обхват на контингента. И тези два проблема са приоритетни за нас и за Европейската комисия. Ние просто не можем да си позволим да се лишим от тези два значителни фактора, е, намалили смъртността от е, заразни заболявания през изтеклия век. Ето защо е, ние организираме прояви и проучвания с е, е водещи е, заинтересовани страни, в това число е, Европейския комисар Ендрикайтис. Е, се ангажираме посока към разумна употреба на антибиотиците. Що се отнася до вакцинациите в Европейския съюз, не постигаме целите. Е, е, виждаме тук е, скръбния случай за морбилите в, в Европа, не, не постигаме е, изпълнение на е, извадката за вакцинация. Необходими са единни усилия. И най-сетне нека ви напомням, че през 2015 година Център за контрол на заболяванията отбеляза 10-та си годишнина и гледаме с оптимизъм напред, търсейки нова материална база. Впрочем, между другото, договорът изтече, а междувременно сегашните ни помещения не са оптимални нито от организационна гледна точка, от гледна точка на, на, на здравето и безопасността на нашите служители. Ние в момента се, сме пръснати и с повече от 40 сгради И затова готвим предложение на внимание на, на нашето ръководство и на бюджетния орган. Е, благодаря ви за вниманието с това и с удоволствие ще отговоря на нашите въпроси. Благодаря ви. Започваме с нашия дебат. Сега ще дам думата на Катерина Конечна, която е лицето за контакт с нашата комисия за ЕФСА. Благодаря, господин председател. Благодаря на изпълнителния директор госпожа Амон, която наистина много удачно резюмира най-важните дейности на Европейската организация за контрол на заболяванията през последните години. които са изключително важни, разбира се, за всички европейски граждани, защото това е една организация, която може би е една сред най-добрите и смислените в Европейския съюз, така че ние сме благодарни за нейната дейност. Разбира се, че организацията и агенцията е изправена пред нови предизвикателства, както чухме от изложението и на госпожа Амон. Много е важен в тази връзка също така какъв ще бъде бюджета за агенцията. Очевидно се налагат економии навсякъде. Но що се отнася конкретно до работата на агенцията, това може да предизвика сериозни загуби. През 2015, както и през настоящата година, разбира се, имайки предвид различните кризи, като ебола или вируса Зика, е, работата на е, е, агенцията ще бъде много важна. Нека да не забравяме, че всъщност и темата за вируса Зика е включен в дневния ред днес на нашата комисия за следобедното заседание. Тоест, огромно е значението на дейността на тази агенция. Така че е важно къде работи организацията, къде ще бъде настанена, какъв персонал ще работи за нея и разбира се с какъв бюджет ще разполага. Така че надявам се да бъдат предоставени достатъчно ресурси за агенцията. Тя предпазва а, а, здравето на нашите граждани, а, тя се включва, когато има спешни а, случаи, епидемии, особено когато става въпрос за а, епидемии. Така че с а, сигурност ще има и за бъдеще такива. Аз а, не съм гадателка, но а, непрекъснато се натъкваме на подобни предизвикателства. Нека да не забравяме и а, този феномен, на, феномен, с който се сблъскаме на огромна миграция, който със сигурност а, носи а, свои рискове. Поглеждайки към миналата година, мога да кажа, че нямахме официален директор все още на агенцията, но временно изпълняващата функция наистина а, направи всичко възможно, за да а, работи агенцията ефективно и се надяваме новия директор да бъде одобрен през пролета на тази година. И ние, разбира се, в нашата комисия ще продължим работата си с агенцията, така че ние ще сме предвидели даже вече и командировка през септември месец тази година до а, новите сгради на агенцията. А, имам следния въпрос. Е, след обед, разбира се, ще отделим внимание на вируса а, но бих искала въпреки това да а, попитам госпожа Амон дали а, агенцията е подготвена за потенциални рискове, ако се стигне до епидемия на вируса Зика в Европа. Каква е системата а, от защитни мерки, която вие сте предвидели? Благодаря ви. Капитан Руис има думата. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на госпожа Андрея Амон за отличната и работа, както и за важната дейност на агенцията. и показахте кои са важните предизвикателства, с които сте се сблъскали през миналата година, случаите с малария, ебола и така нататък. И бих искал да задам следния въпрос в тази връзка. Какъв отговор може да даде Европа, координирана посредством вашата служба? И то, що се отнася до а, вируса Зика. Това е заболяване с много сериозни последствия. При 27% от случаите даже не е възможно да се предприемат някакви мерки. Смятате ли, че е необходимо да се изготви един общ план в Европа? Като съответно вашата агенция да вземе ръководната роля и координационната роля. Може би е добре да се изготви регистър, както и план за превенция. Бих искала да попитам също така дали, например, комисията подготвя някакъв подобен координиран подход. Според мен това може да се реализира на практика. Бих искал да чуя вашето мнение. Знаем всички колко а, време е необходимо, за да се изготви подобен координационен план. може да се окажем пред доста сериозни предизвикателства е, по отношение на вируса Зика. Не съществува вакцина към момента. Така че трябва да се предприеме нещо своевременно. Може би трябва да се направи контрол на е, инсектицидите и да се допускат такива, които са всъщност е, безопасни за общественото здраве. Трябва също да, си, е, да се направят проучване относно преносимостта на този вирус, дали също и по полов път и по други начини. Възнамерявате ли в рамките на вашата агенция да създадете работна група, която се състои от различни специалисти по инфекциите и така нататък, които всъщност да работят наистина по този проблем, да координират действията относно вируса Зика? Господин Фария има думата. Да. Благодаря, е, господин председател, благодаря и е, на госпожа Амон за наистина безценната дейност на е, тази агенция. Вие казахте, че миналата година, 2015, е била годината на Ебола, 2016 явно ще бъде годината на Зика. Сега бих искал да предложа всъщност устно изслушване в Европейския парламент по темата ЗИКА. А сега конкретно по самия вирус. Съгласна съм с, съгласна съм с преждеговорищите, а именно. Ваксините за хепатит С са много а, скъпи и това, което те предизвикват. Така че в рамките на ЕС трябва да се а, намери механизъм, който да а, намали а, последствията от това заболяване. Що се отнася до вируса Зика, смятам, че първо трябва да си дадем сметка кои методи ще бъдат най-ефективни и да могат да се прилагат в най-засегнатите места, като Бразилия, Еквадор, Венеция, там където вече се говори за ендемия. Регионалното правителство в Мадея, на Мадейра в Португалия от 10 години проследява за последствията и развитието на комарите египти, които разпространяват вируса Зика. И все пак може ли европейските институции да подкрепят правителството в Мадейра, които наистина вече са събрали достатъчно опит в борбата си срещу това заболяване? Областите, в които вече е настъпила ендемия на вируса Зика, се увеличават. Все още Мадейра не е част от тях, но Мадейра се намира между Африка и Южна Америка и съвсем скоро може да бъде засегната от заболяването. слушахме и представители на СЗО, които, за съжаление, тогава нямах възможност да и задавам въпроси, но те също заявиха, че трябва подхода да бъде координиран. Евентуално воден от агенцията. Вие в контакт ли сте с изследователски институции? включвате ли също така и кандидатските страни. Но аз не чух да се посочват Венесуела, Колумбия, Бразилия като евентуални партньори. Тях също имам предвид под а, един по-разширен обхват или страните кандидатки за е също могат да бъдат а, включени. Просто да се направи една категоризация на всички тези категории страни. Мисля, че вие може би най-добре може да прецените по какъв начин да се координира ам, тази работа и като цяло подхода. Така да попитам дали е, съществува интерес, поне предполагам, че е така, вашия центрум да създаде контакт с различни научно-изследователски институции, за да се използвате по най-добър начин от тяхната експертиза. И на заключение искам да направя един коментар. Бразилия и в Аржентина, разбира се, че съществуват центрове за медицински изследвания. Със сигурност може би те изследват а, различни други а, възможности за пренос на микроцефалията. Т.е. може да става въпроси за други а, бактерии. Т.е. със сигурност може би има някакви а, пролуки. Благодаря ви, господин Нано. А госпожа Нано, извинете. Искам да благодаря е, госпожо директор, за вашата презентация. Темата, която обсъждаме, искам да засегна една тема, която е, е доста сериозна, а именно засилената употреба на антибиотици при хора и а, животни. 25 000 са смъртните случаи при консумация на различни храни. Европейският унион все повече трябва да разпространява информацията, е, е, информацията за разумно предписване на антибиотиците. Имаме решение от 27 януари 2011 година, което вече изтича. Така че, наистина, непрекъснато в различни документи се посочва антибиотичната, антимикробната резистентност в различни вещества, различни антибиоти, антибиотици, които се използват при а, ред инфекции в хуманната медицина. число и на а, а, патологичната салмонела и така нататък но виждаме, че имаме разпространено, масово разпространение в целия Европейския съюз. Тоест, това е една тема, която засяга всички държави членки и то през последните 15 години. Смятате ли, че всъщност могат да се направят още повече а, неща и повече мерки да се предприемат? Til, direktøren. Jeg sidder herovre. <laughs> Først en tak til direktøren for... Øh, има думата. Да, благодаря ви. Искам да благодаря на а, е, директора, която представи работата си наистина а, е, доста сбито и а, е, разбираемо. Аз няма да задам сега въпроси по вируса Зика, тъй като след обеда ще го разглеждаме. Затова искам също да задам въпрос, свързан с антибиотичната резистентност. Как се наблюдават а, този феномен в Европа? 25 000 са смъртните случаи, а тъй като антимикробната резистентност не може да бъде третирана. Каква... Вие наблюдавате ли тази тенденция в различните държави членки? Може ли да кажете, че някои държави са по-силно засегнати от други? Може ли това да се констатира изобщо? глобалното сътрудничество по тази тема е решаващо. Ако действително желаем да намалим а, намаляването а, на антибиотиците и тяхната употреба. Благодаря ви. Преди да дам думата на изпълнителния директор за отговор, бих искал да и слушаме и господин Шерес, който е представителя на Европейския парламент в е, е, управителния съвет на агенцията. Да, благодаря ви, че ми давате тази възможност да кажа също така нещо. Аз искам също да благодаря на госпожа Аман, която всъщност е, се умя да се справи с този студния период миналата година, където нямахме и директор, така че благодаря ви наистина най-сърдечно за всички ваши усилия Искам да подчертая няколко неща. Неща, които вече са, бяха споменати от Андрея Амон. Кризата се бола. И отговора на а, а, а, агенцията съвместно с СЕЗО показват колко важно е международното сътрудничество. И всъщност резултатите бяха положителни. Въпреки, че основните причини за а, е, задълбочаването на сътрудничество всъщност показаха, че се нуждаем от е, е, френско говорящи специалисти по места. Но въпреки това сътрудничеството беше на лице и резултатите отлични. Решение 80-82 влезе в сила преди година, когато то разглежда трансграничните заплахи за здравето. И там се описва, разбира се, и искам да колко е важно отношението на агенцията към комисията за опазване на здравето. И това решение показва, че всъщност, че е, е, се задълбочава и подобрява сътрудничество между агенцията, комисията и държавите членки. Някой мисля, че от колегите повдигна въпроса за конфликт на интереси. Ние сме постигнали напредък и по този въпрос. Така че ние сме удовлетворени от факта, за това, че парламента също е изслушван много сериозно, тъй като това са важни въпроси за парламента. В заключение, искам да се спра на темата за а, антимикробната резистентност. Това е също важна тема и за парламента. Много сериозна заплаха за здравето на хората. И подкрепям колегите, които се изказаха а, по този въпрос който наистина трябва да бъде приоритетен в списъка с дейности. Благодаря е също така и на дейността на парламента, който миналата година изготви един много задълбочен доклад относно антимикробната резистентност, включвайки международно сътрудничество, европейски политики, сътрудничество също така и с щатите. Така че очакваме с нетърпение в следващите 2-3 месеца да бъде одобрен новия директор. И както госпожа Амон каза, че може би до края на годината ние ще имаме също така а, и нови сгради, т.е. на агенцията ще бъдат предоставени и нови сгради. Благодаря ви, а сега давам думата на изпълняващ директор госпожа Амон. Yeah, thank you very much. Благодаря ви много. Благодаря за интересните въпроси, които ми зададохте. Аз ги прегрупирах, за да мога да ги разгледам тематично. Ще оставя зика на края, защото ако не остане време, вие ще имате дебат по-късно и може би ще се спрете по-задълбочено на тази тема. Ще започна с хепатит С. Напълно сте прави. Изключително сериозно е това заболяване. И имайки предвид е, средствата, с които разполагаме сега, ние на практика имаме възможност да се борим с заболяването. И нали, истина не толкова утопично звучи намерението да се преборим с нея. Да, в началото нямахме ясна представа точно колко хора са пострадали. Не е лесно да се диагностицира това заболяване. А сега сътрудничество с колегите в държавите членки се опитваме да изградим система за надлежно наблюдение, така че всъщност да сме наясно как стоят нещата. Е, от една страна трябва да се подобри диагностиката, така че всички, които са заболели, да бъдат диагностицирани и е адекватно лекувани. Защото, вероятно, част от хората, които са заболяли от хепатит С, не непременно имат добър достъп до здравеопазване. Така че в момента сме в процес на разработване на яснота по картината, къде точно стоим, що се отнася до хепатит С. Другият въпрос беше свързан с антимикробната резистентност. Напълно вярно е, че използването на антибиотици във ветеринарния отрасъл е сериозен дял от целия проблем. И много важно е именно да се направи нещо по този въпрос. Сериозни усилия да се вложат, за да се направят е, нужните стъпки. Може би план за действие на ниво Европейски съюз, може би комисията ще желае да се задейства в тази насока. А оценката, която направихме, сочи, че има много постижения, но има и още много какво да се желае. Да, нужно е да подкрепим държавите членки за да има система по-добра за наблюдение на проблема. Особено имам предвид новите форми на резистентност, на които ставаме свидетели. Освен това, нужно е да потърсим и други методи на лечение, защото и това ни пречи в момента липсата на подобни методи. Вие Споменахте увеличението, увеличената потребност от сътрудничество в международен план. Да, трябва да знаем какво правят другите държави, действително. Имаше специална група, Транс атлантическа, обединяваща усилията на Европа и на Съединените щати. Това доведе до много съществено подобрение относно хармонизирането на съществуващите схеми. Миналата година през месец октомври бе осъществена една среща, на която двете страни изразиха своето желание да засилят сътрудничеството си, да продължат да работят съвместно. Това е много важно. Разбира се, вероятно и в други точки на света ще се прояви интерес за подобно сътрудничество. Имаме предвид и това. Сега стигам до Зика. По въпросът във връзка с онова, което трябва да направим, за да се борим с потенциалното разпространение на вируса в Европа. Вече казах по този въпрос. По-скоро сме насочили вниманието си към пътуващите, към тези, които се връщат от териториите, които наблюдаваме заболяването. Връщащите се в Европа е, трябва да бъдат наблюдавани. Съжалявам, че не можахме да покажем и остров Майдейра на картата. Не бива да забравяме, че там е, е, имаше епидемия преди няколко години. Знаем, че това е една от уязвимите територии в Европа. Така че знаем къде трябва да изградим системите за наблюдение в Европа не само за хората, но и за комарите преносители. в на американските континенти има един комар вектор, а в Европа се явява около Мадейра и на някои райони по Черноморието. А другия вектор, който също може да пренася вируса, посещава други региони, така че те са в риск и трябва да ги контролираме. Следователно, учените, наблюдаващи популацията комари, трябва да вложат усилия в наблюдението на движението на тези комари-преноситори както казах, необходимо да се контролира и положението с хората. Помните, на картата имаше зони в жълто, в червено. Това са територии, където хората са вече преживявали различни епидемии от рода на треската денге и други, така че те вече имат опит, но е нужно да прегледат възможностите си и да подобрят капацитета си. Все още разполагаме с известно време до момента, в който очакваме климата да бъде подходящ за развитието на заболяването, евентуално от пренасенето на комари. Така, сега по-нататък. Надяваме се, че и здравната, Световната здравна организация ще може да даде своя принос по въпроса. Благодаря. Председателя, благодаря много, благодаря, че успяхте да дойдете днес на нашето заседание, благодаря на отговорите, които дадохте на колегите ни. И сега преминаваме към следващата точка в дневния ред, а именно докладът изпълнение на директивата енергийна, за енергийна ефективност. Това е първото първата размяна на мнение. водещата комисия е ИТРЕ и аз веднага ще дам думата на докладчика Питер Лис. Джовани. Благодаря, Джовани. Господя. Това въпрос за енергийна ефективност, което е важна тема, особено след споразумението от Париж. Енергийната ефективност е много изгодна мярка, за да се адаптираме към измененията на климата. Защо всъщност отделяме толкова голямо внимание на тази тема? Ами ние всъщност сме много зависими от вноса на ем, енергийни източници. Виждаме как се е, е, развиват е, цените на петрола. Евентуално няма да стои на толкова ниски нива е, доста време. Трябва да се инвестира в нови петролни източници, което ще доведе, разбира се, много до покачване. Но 358 милиарда евро са стрували, е струвал вноса през последните години. Вноса на енергийни източници. Навсякъде се обсъжда тази тема много активно, дефицита и не само в нашата комисия, но що се отнася конкретно до дефицита на Гърция, която трябваше толкова много да споменаваме през последните години, възлизаше този дефицит на 371 милиарда евро за миналата година, което означава, че всъщност а, дефицита и зависимостта на Гърция от вноса е много по-голяма, отколкото а, няколко държави членки. А нуждите всъщност на, на Германия от енергиен внос са почти също толкова, колкото дефицита на Гърция. Тоест, важно е да независим от а, Путин, защото нашите предприемачи се нуждаят наистина от а, ефективни енергийни технологии. Защото нашите предприемачи са тези, които създават работни места. Е, можем да някой да каже, всяка държава членка сама да си гледа как ще си постигне, постигне климатичните цели. Аз мятам, че ние съвместно трябва да постигаме тези цели. Нуждаем се от един координиран план. Е, няма всичко да се предписва в детайли, но по този начин ние можем а, съвместно да постигнем целите. Всичко, което правим съвместно в Европейския съюз, дава възможност на бизнеса са 28 държави членки, над 500 милиона а, жители, които да бъдат обхванати, което означава, че разходите ще бъдат по-низки. По-голям пазар, по-ефтино производство. И това, разбира се, е много важен елемент и предпоставка, за да създадем един координиран план на действие. Директивата за енергийната ефективност, прията през 2012 година, е, дава според мен един добър е, подход. Не бива да обсъждаме това, че трябва да се променят много нещата. Не, напротив, трябва да се придържаме към основата, зададена от директивата. Проблемът е, че директивата не се прилага от всички държави членки и то не се прилага ефективно, така че комисията според мен трябва да образува производства по нарушение. И е, съответно да се обменя добри практики. Това, което, например, в една държава членка работи добре, да се подаде информацията в другите, които имат проблеми. Е, и това пъжи за всяка една разпоредба от е, директивата. Просто това може да се реши, но, но по-големият проблем, според мен, който се очерта през последните години, е, че всъщност основните мерки въртят, е, въжат до 2020 година. Което означава, че държавите членки така доста се забавят защо толкова много е, неща трябва да създадем, като след само няколко години ще е, действат тези мерки? И един друг пример. Нещата обаче, които са разписани, и доворни в директивата, могат да бъдат адаптирани, но те всъщност не изтичат. Но това е при другите директиви. При тази директива нещата са а, планирани само до 2020 година и след това просто потъват. Така че директивата за търговията с емисиите според нас трябва да бъде образец, в който да се ориентираме. Тя, например, е предвидена планирана до 2030 година. но е ясно, че това е един дългосрочен политически инструмент в ЕС, а не просто един път правим едно, после го сменяме с друго. Освен това, констатираме различни пропуски, които съответно трябва да бъдат елиминирани и колегите, разбира се, също внесоха изменения в тази, по този е, въпрос. 2012 година, по време на тристранните срещи, ние бяхме принудени е, да приемем, тъй като иначе нямаше да има мнозинство в съвета, т.е. мерките, които ще продължат да действат след 2020 година, особено член 7, да продължат да се прилагат. И това е, мал, меко казано, первезно. Не може всичко нали, да не въжи вече след 2020 година, няма да има такава директива. Обаче това, което ще направим през 2018 година, и 22 година ще се признава. Това трябва да се промени. Предвидените мерки трябва да имат време, за да а, имат своето въздействие. И целта. Това е, според мен, най-уязвимата тема от политическо на точка. Комисията и съвета се договориха до една за една доста амбициозна цел от 27%. Европейския парламент обаче предлага 40%. И ние гласувахме през 2014 година, защото ние изхождаме от един доста добър научно подплатен анализ на института в Фраунхофер. Тоест, идеята е всъщност да не се инвестират повече средства в енергийна ефективност от това, което може да се економиса. И аз дълго време се питах откъде е този разнобой. Аз също съм работила като учен. Учените също са хора. Е, разбира се, че хипотезите може да са различни, но 27% и 40% разликата е много голяма. На какво се дължи? В своите изчисления през 2014 година Европейската комисия всъщност е предвидила доста, доста голям процент от намаления До 50%. Какво означава това? Нещо може да е енергийно ефективно, въпреки това да не работи добре, защото има различни рискове и е, спънки. Ако си купи човек, да речем, един енергийно ефективен хладилник, той може да се развали, което означава, че всъщност економиите предвидени да се постигнат не могат да бъдат постигнати. Но ако не се щупи хладилника, например, ще бъдат постигнати тези економии. Така че генералният директор на енергетиката всъщност изхожда от ситуацията в Ирак. Да не говорим, нали, там, например, риска е 15%. Как може да сравнява с, с една държава, която е толкова нестабилна? Може ли всъщност риска тук да е по-висок, отколкото в Ирак? Нали? Просто нещата са абсурдни. Тоест, според нас, комисията трябва реалистично да определи този процент. Искам да се спра на един друг важен въпрос. Кои са проблемите, пред които са изправени хората, за да не инвестират в енергийна ефективност? Ми има много хора, които биха искали, например, да си а, ам, изолират къщата или да си купят по-добра кола, но всъщност те не получават кредити за това. Или, например, има ли специалисти, които да знаят как да изолират сградите? Кои са най-добрите технологии и материали? Аз не смятам, че този проблем може да се реши до 2300 година. Това трябва да е нашата задача. Ако има някакви проблеми, например, в образованието, достъпа до кредити. Наша задача е да отстраним тези спънки. Не да се окаже, че хората плащат повече за енергийна ефективност, отколкото ще направят економии. Така че този процент за намаление трябва наистина да бъде намален и да бъде реалистичен. Според мен не е разумно просто да се каже ние отново да излезем с нашата ставка от 40%. Ние многократно сме гласували, определили сме, но нямаме никакъв шанс да убедим държавите членки и комисията наистина да се приеме 40%. Затова аз предлагам да се направи нова реалистични, нови реалистични изчисления, отново, едино да гласуваме, наистина, за да бъдем по-достоверни пред комисията и а, съвета. Искам отново да се върна на член 7, който споменах. Той е ключов елемент. И на него ще се базира новото предложение на комисията. Според член 7, държавите членки са задължени да ам, предлагат стимули, които те сами ще преценят какви да бъдат. Тоест, стимули годишно възлизащи на 1,5% да се постигне енергийни економии. Това са задължения за ам, енергийни економии. Мисля, че това понятие обърква и подвежда. Трябва да бъдем много поли... внимателни, когато политически тълкуваме а, тези разпоредби. Тоест всички ние сме задължени от политиците да економисваме енергия. да си купуваме само енергоспестяващи автомобили и така нататък. Според мен не, трябва да задължаваме. Трябва да предоставяме стимули, например под данъчна форма, за по-лесно кредитиране и така нататък. Но какво гласи този член 7? Или доставчиците, енергийните доставчици или, или държавите членки трябва субсидиарно да решават да подкрепят бизнеса, малки и средния бизнес и гражданите. Но никой не може да бъде задължен да економисва енергия. Но който економисва е, е, е, енергия, има право на подпомагане. И затова аз предлагам да се промени член 7. Тоест, схемите за енергийно потребление всъщност да бъдат променени Тоест да не се говори за задължение, а за да се говори за схеми за подпомагане на енергийната ефективност. Искам да благодаря на всички колеги, които се включиха, както и на докладчиците в Сянка. Мис Кабезон Руиц. Госпожа, Капес... Госпожа Капесан Руиц, докладчик Сянка. Благодаря, господин председател, колеги. А не може на това становище да се гледа от... различно или отделно от инициативите на комисията. Ам, и по отношение на възобновяемите енергоисточници особено а, би трябвало да имаме предвид какви са причините е, намаляването на потреблението на енергоисточници е, е нещо, което следва естествено от економическата криза. От друга страна, обратното е в основата на економическото е, оживление. Не бива да забравяме при това, че цените на нефт и газа намаляват и определени економии вероятно не са така необходими е, за разлика от прогнозите. Поначало е, е, оценката е достатъчно оптимистична. Ние споделяме целта 40%, но във всеки случай на държавите членки е, е, трябва да бъдат дадени необходимите стимули да влагат средства в енергийната ефективност, е, в разработването на альтернативни енергоисточници, в това число биогоривата. Смятам, че твърде много да, значение на жилищния фонд, но не бива да забравяме и транспорта и промишленото производство, фактически общо трите сектора е, са главен е, източник на проблеми, съответно потребител на е, електроенергия. Що се отнася до сградния е, фонд, е, е, отделно внимание трябва да се отдаде на държавната собственост в него, на, на обществения сграден фонд. Също така трябва да се постави ударението върху енергийната ефективност при а, обществените поръчки А що се отнася до енергийния одит, наистина той трябва да бъде конкретизиран, да не се задоволяваме само с това. Определено трябва да се следи за изпълнението на препоръчените мерки. А нататък всички държави членки следва да се борят с енергийната бедност – и да отдават приоритетно значение на жилищния фонд, обитаван от социално слаби домакинства. За да се гарантира е, е, най-безболезнено адаптиране на жилищния фонд към изискванията за повишена енергийна ефективност. Трябва да бъде развивано и, и обучението, и квалификацията е, на специалистите и техниците, които е, извършват тази работа, за да се постигне максимална финансова ефективност. Имайте предвид, колеги, каза председателя, че е, трябва да приключим до 13 е, без 20, е, тъй като тогава ще ни напуснат преводачите, които бяха така любезни да ни отпуснат 10 минути. Сега, факултативният елемент, господин председател, е нещо важно. Ние сме привърженици на максималната гъвкавост и приветстваме това, че докладчикът е на същото мнение. Аз мятам, че ще можем да се споразумеем, да постигнем компромис в полза на субсидиарността, особено що се отнася до седми член от директивата и след това трябва да видим е, задълженията по линия на енергийната ефективност. Аз с интерес очаквам по-нататъчната работа с господин Лиза и съм сигурен, че ще постигнем добър резултат. Благодаря. Благодаря, господин Фария. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчика, на господин Петър Лизе, за извършената от него работа. Е, и за това, че бе така отзивчив е, да, да разговаря с нас, да обсъждаме задаваните от нас въпроси. По-нататък енергийната ефективност, е, макар и на пръв поглед това да не изглежда така, е начин да се стимулира економическата е, ефективност и в крайна краща новаторството и конкурентоспособността. Е, аз смятам, че залагайки на енергийна ефективност, бихме постигнали и по-голям успех в създаването на работни места – не на последно място, за усъвършенстване на градската е, среда. Ето защо аз е, изразявам съгласието си с много от нещата, казани от докладчика ни Петър Лизи в проекта доклада и в частност, що се отнася до недостатъците на действащата директива. Тук бе посочен седми член, който наистина опоручава усилията за постигане на целите, защото економията на енергоисточници е отделен показател е, и той трябва да бъде определен така, че да се постигнат целите за енергийната ефективност към 2020 година. На второ място, необходимо е да нараснат инвестициите в сектора, на трето място необходимо е по-бързото въвеждане в националното законодателство на Европейската директива. И за да стигнем до там, ще бъде необходимо до 2020 година да не се отслабват усилията. Доколкото е, с резултат от парижките договорености е предвидено ние да завишим целите си към 2030 година, нали, към тези 40%, енергийна ефективност и вече трябва да се мисли за периода 350 година. В тази връзка трябва да се акцентират е, дейностите по осведомяване на обществото в интерес на енергийната ефективност. В държавите членки обмена на, на опит, на, на, на положителен опит, разбира се, може да, да способства за избягване на асиметриите между държавите членки. Казва се по-нататък, сградния фонд е, е област от критично значение. Най-вече в жилищния сграден фонд, но и като цяло. като се обхване цялата, прочим, държавна администрация, а не само централната. И много важно, за да се активизира проекта, е да се насочат необходимите европейски фондове. Съществено значение е също така да се разчита на наличния инструментариум за модернизиране на жилищния сграден фонд. Приключвам, господин председател, за пореден път, казва ораторът. Ние ще спазим, уверявам ви, господин председател, срока за внасянето на измененията и допълненията към проекта доклада. Благодаря ви. Госпожа Конечна сега има думата от Обединената левица. А, благодаря на докладчика господин Лиза. Ние всички сме сме съгласни с докладчика. А енергийната ефективност не бива да забравяме от значение и за опазването на околната среда. И аз съм особено удовлетворена, че отдаваме такова значение на този въпрос. Бихме могли да намерим общ език с държавите членки и с нашите съграждани. Можем да подкрепим също така и по-амбициозните показатели, не се опасяваме от тях, но от друга страна трябва да си даваме сметка, че не бихме постигнали показателите, до 2020 година по проста причина, че държавите членки все още не са транспонирали до край директивата. И според мен дори не е уместно да се е, задават по-високи показатели, защото е, така и няма да ги постигнем. И, както се казва, трябва да бъдат намерени инструменти, така че държавите членки да могат да дават е, необходимите стимули, особено на обикновените енергопотребители, на, на домакинствата, е, за повишаване на енергийната ефективност. Така че не бива тук да говорим за проценти, мисля, и някакви такива количествени показатели. Това, което практически може да се направи, за да бъдат мотивирани малките и средните предприятия и обикновените граждани – да ги привлечем на страната на енергийната ефективност. Да ви дам един пример. Да ви дам един пример от, от Чешката република. У нас е, държавата разпространява информация сред е, е обществеността, привлича граждани, които биха могли да участват в една специална е, програма под наслов Зелена светлина на енергийните економии. последвана от е, специализирана програма за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд. Като още повече новите, новостроящите се сгради са от така наречения пасивен тип. Всичко това се субсидира от държавата. Кандидатите могат да поискат финансиране от държавата за придобиването на, на нови бойлери и котли за сградното отопление – за изолация на стените, на сградите. И, и този опит е много положителен у нас. Като красноречиво доказателство, че е, мотивираността на гражданите е залог за постигането на резултати. Благодаря. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. nastavit ću biti kratak i jasan. Pozdravljam ще бъда съвсем кратък своето изказване, надявам се. Приветствам проекто доклада, подготвен от нашия докладчик. Надявам се, че наистина акцентът е поставен върху най-важните елементи, що се отнася до енергийната ефективност, особено що се отнася до постигането на амбициозните цели на Европейски съюз. Нещо, което бих желал да кажа. Съгласен съм с докладчика, когато той заявява, че лошото изпълнение на директивата все още не ни позволява да се възползваме от а, истинския и потенциал. Това наистина е вярно. Има някои много добри примери а, сред държавите членки и действително можем да видим, че а, според плана 2020 така както вървим, няма да си постигнем целите. 20% енергийна ефективност, която трябваше да достигнем до 2020 година. Това няма да стане очевидно. Виждаме, че ваучерите и подобни нерезултатни социални мерки се използват, вместо мерки, които биха били много по-ефективни отлага се тяхното изпълнение за някакъв бъдещ момент. Що се отнася до девети член? Енергийното потребление, десети член също така. Според мен тези два члена са изключително важни, защото отделните замервания и използването на интелигентни е, начини за измерване на потреблението – означава, че потребителите в крайна сметка биха могли да знаят какво това е изключително стимулиращо и те биха го подкрепили. Освен това, мисля, че е много важно да имаме предвид и проблемите, свързани с самото изчисление на потреблението, Например, например, имаме известни проблеми. Бяха обзаведени специално жилищата в, в Харватия, така че да се гарантира реално разплащане за потребената електроенергия. Накрая се получиха по-високи сметки за ток обаче и това обърна общественото мнение срещу мерките за енергийна ефективност. Сега, е, е, различните мерки биха могли да включват е, и наемането на енергийни консултанти, които да помагат на домакинствата, да ги съветват за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за електроенергия. Освен това смятам, че някои от нормите по седми член би следвало да бъдат сведени до местното и областното равнище, т.е. по линия на субсидиарността, за да се стигне по-близо до терена много е, е важно е, да гледаме вече напред към с периода 2030-2050 година. Трябва да се мисли за нови мерки е, за повишаване на енергийната ефективност и гарантиране на поставените показатели. Например, някои от действащите по настоящен субсидии за потреблението на петролни продукти следва да бъдат пренасочени към нови енергоисточници. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Това е следващия докладчик Сянка. Очевидно. Господин Педичини, Европа на свободата и пряката демокрация. Европа трябва да си осигури енергийна независимост и пътя към нея е енергийната ефективност. Освен това, енергийната ефективност ще доведе до намаляване на разходите за енергоносители и положителният ефект ще стигне и до обикновените потребители, до физическите лица. Европейският съюз е в състояние да стимулира и, както вече се каза от колегите, национално зададените цели са изключително важни и вече трябва да има стимули за тяхното постигане. Освен това, отвъд 2020 година, много важно ще бъде да мислим за адекватни е, на този период показатели. Да гледаме, прочим, на економическите аспекти не от теснограда политическа гледна точка. целите на Европейския парламент трябва да бъдат недвусмислени. Особено, отново, що се отнася до периода след 2020 година при адекватни стимули е, за изпълнение. Благодаря. Госпожа Года, Европа на нацията и свободата, благодаря на нашия докладчик за проектостановището му, проекто доклада, е, който констатира недостатъци на действащата директива и не постигане на целите за енергийна ефективност. Но вероятно това е така, защото директивата класически поставя каруцата пред коня. В седми член се очаква едва ли не държавите членки да извършат чудо – Всъщност енергийната ефективност трябва да се търси в самия продуктов дизайн, още от там. От друга страна, разбира се, капиталовложенията в научно-изследователската област биха били далеч по-ефикасни от колкото капиталовложенията в половинчати мерки. Трябва да се замислим за начина е, по който търговските банки биха могли да финансират проекти за енергийна ефективност и за това как е, е, новаторските постижения да бъдат комерциализирани максимално бързо. Що се отнася до битовите инсталации за възобновяема електроенергия, би било добре да се стимулира производство на такава електроенергия изцяло за собствени нужди, вместо е, е, да се създават е, хиляди и хиляди производители на енергия, търгуващи с мрежата. И най-сетне трябва да направим така, че възобновяемата енергия, продавана на потребителят, да е действително добросъвестна такава, енергия. Има такива случаи, е, когато е, електроенергия от класически генератори, съответно замърсяващи енергийно ефективни, се изнася за Швейцария и след това се реекспортира в Европейския съюз като зелена енергия със съответните финансови облаги. комисията. Благодаря, господин председател. Приветстваме инициативата на парламента и текста на господин докладчика. Нашата политика е предмет на постоянен преглед, така че всичко, което казвате, ще можем да отчетем, да разгледаме и вземем предвид. Би било добре да подчертаем четирите въпроса, по които работим по-настоящем, за да не ги пропуснете в доклада си. Първо, наистина, количествения показател – мислим за целия диапазон от 27 до 40%. И се опитваме така да моделираме, за да сме наясно с въздействието на енергийната ефективност. На второ място, седмия член и задълженията за енергийна ефективност. Преразглеждаме го този седми член, това число въпроса дали действието му да продължи след 2020 година. По-нататък 9 и 10 член за <clears throat> електромерите и фактурирането на потребителите. Работим и ще ни е интересно да чуем какво е, смята парламента. И на четвърто място е, способност на енергийната система да отговори на търсенето чрез една гама от енергоисточници – е, така че ние се надяваме по всички тези въпроси да е, не се въздържате от своето мнение. То определено ще ни бъде от полза. И накрая госпожа Капесон е, обвърза рецесията с енергийното потребление. Ние оценяваме, че около една трета от постигнатия напредък от 2005 насам се дължи на рецесията. Другите две трети на енергийната ефективност. Госпожа Конечна я няма тук, но аз бих искал да отговоря. Е, е, е, ясно е, че трудно ще постигнем целите си към 2020 година при сегашното положение на нещата, но ако променим до тогава ще можем да се справим. Не е време да се отказваме все още. И най-сетне прегледа на, на директивата за енергийната ефективност и за сградния фонд. На 14 март предстои конференция, посветена на тези директиви и всяко участие на Европейския парламент ще бъде добре дошло. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега значи, можем да приключим с докладчика Петър Лизе. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Благодаря на преводачите за това, че ще останат за моя отговор. Искам да благодаря на всички колеги за техните оценки и за идеите. Времето е кратко, затова ще се спре само на една тема. Особено повдигнат от колегите Пеличини и Ирен Данкен. А именно, тази тема е много всеобхватна. Колегата Пиечения каза, че се нуждаем от национални задължителни цели или задължителни цели на национално ниво, което обаче същевременно, които обаче същевременно да са гъвкави. Аз гласувах също така а, доклада на Шимански, където парламента всъщност предложи 40%, които да са а, задължителни на национално ниво. Ако парламента обаче иска наистина да даде своя принос, да има своето въздействие и разбира се, трябва да пред, направим преглед на тази цел. Разбира се, че всеки от колегите а, представа своята страна в нейните особености, но ако желаем наистина да а, се справим с проблемите, е хубаво да предложим една реална цел – тогава е възможно да постигнем компромис. Но целите няма да са задължителни, националните цели. Ако желаем тази директива да се прилага ефективно и ако желаем, че държавите членки да предоставят стимули на европейските граждани, да няма вече пробойни и пропуски, то ние трябва да предложим компромисна цел и всичко това ще е от полза за борбата с климатичните изменения, ще бъдат създадени работни места и всъщност ресурсите няма да бъдат отклонявани към големите страни производители на петрол. Така че аз предлагам на колегите да работим въз основа на нашите решения, които вече сме взели тук в парламента но според мен позицията ни трябва да е реална, за да можем да е, убедим комисията и съвета. Благодаря ви. Благодаря ви. Да ви напомня графика е, на 2 март е, до обяд изменение и допълнение, на 26 април гласуване в комисията, а в ИТРЕ, другата комисия, на 24 май. Благодаря ви до днес след